Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем заседанието, защото е почти 9.10. Искам да ви уведомя, че започваме с 11-та точка по дневния ред, което е продължаване на размяната на мнения с комисаря Йоханес Хан. Вероятно си спомняте, че по време на последното заседание, поради краткото време, се съгласихме, че Онези колеги, които не можаха да вземат думата, ще могат да вземат думата в началото на днешната дискусия. Искам да ви напомня, че господин Ангоракаки, Земер, Матула, Ваус, Кота, господин Зимон и господин Обермайер, тези от вас, които искат сега да се изкажат, могат да го направят. Господин Ангуракакис не е тук, господин Зер е тук. Ако искате, може да вземете думата пръв и ще продължаваме нататък по реда. Моля ви, бъдете най- възможно най-кратки с въпросите си. Господин комисаря се съгласи да не говори в началото, така че лишаваме го от това право сега, но ще му дадем дума за отговори на въпросите. Господин Земер, имате думата. Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че спазихте поетия вчера ангажимент. Господин комисар, какво смятате за мейнстриминга във връзка с регионалната политика. Има многобройни проекти в сферата на енергетиката, както и въпроса с климатичните изменения. Има проблеми с водата на регионално равнище. Вчера в Комисия околна среда отхвърлихме един доклад, защото не бяха измерими съответните елементи. Какво сте предвидили и господин Розбар, който вие познавате добре, каза, че ние отхвърляме сложните, комплицирани проекти в Австрия. Може ли да се постигне нещо повече на европейско ниво, отколкото на австрийско? Йосиф Матула не е тук, господин Скота и той не е тук. Господин Зимон не е тук, господин Обермайер и той не е тук. Е, продължаваме е, сега с координаторите и след това ще направим списък с всички останали. Започваме с списъка на колегите, които не са се изказали. Вие също ли сте били в списъка? Не ви виждам. Добре. Заповядайте, госпожа Естебар. Добър ден, благодаря, господин комисар. Един въпрос, свързан с кръстосаното спазване и изискването за екологосъобразност. Искате, стремите се да се увеличи ефективността като се спазва този принцип. Може би аз не съм съвсем наясно това означава ли, че ще се получат повече а, пари, ако се направи повече от а, поставените цели? А, означава ли това а, също така, че за да получат повече средства, хората ще имат занижени а, показатели, така че да могат да ги надхвърлят и да получат повече средства? Втория въпрос. Предвидените резерви могат ли да бъдат запазени или могат да се разходват неизразходваните средства? Благодаря ви за отговора. Ако искате да отговорите сега на въпросите и след това да продължим с координаторите. Интенцион, а, oder die Vorgehensweise bei der е, е, е, да, благодаря. Начина по който действаме и по който изобщо се участват държавите членки е следния. Считаме, че ако тръгнем от някои вътрешни компромисни положения, които от своя страна са важни за нас, за регионалната политика, политика, в която отчитаме разнообразието и наличието на работни групи, адок групи, свързани с опазването на околната среда, с климатичното изменение и така нататък и така нататък. Та, там, в тази рамка, организационна рамка, вече работят представители на институциите и представители на държавите членки с намерение до 2012 година да се приключат неформалните разговори и от 2013 година насетне да продължим вече с съответен официален формат на разговора. Целта е, колкото може по-рано, да подпишем образно казано, един договор за сътрудничество, за съдействие, за разбирателство, за да определим къде и по какво се работи, как се финансира и каква е изобщо конституционната, организационната структура. Целите целите трябва да са вдъхновени от приоритетите на стратегията Европа 2020. Смятаме, убедени сме даже, че конкурентоспособните региони, а те не са малко, тези конкурентни региони трябва да бъдат финансирани по точно, конкурент, по точно определени цели свързани, например, с економически предизвикателства, с технологични такива или с демографски такива и така нататък. Тоест, трябва да дойде от тях предложението и ние тогава бихме били склонни да ги финансираме изцяло още от самото начало, начало а не да им капем с капкомер след това в момента на изпълнение на проекта. Ако обаче тръгнем на този вариант, малки суми за заслужаващи си проекти, изплатени още в самото начало, то тогава смятам, че биха могли да имаме повече успеваемост в проектите. Хората ще бъдат по-мотивирани, защото всъщност ще се финансират точно определени и точно изискани от самите региони проекти проекти, които са измерими след това като резултатност. Ще има конкретни параметри, по които можем да ги оценим. И това всъщност ще ни помогне да разберем как те самите са написали финансовите си отчети. Сега, по въпроса за е, индикаторите, за показателите, по които се оценяват резултатите. Има работна група, работна група, която започна работа по проекти. По проекти за това как да се определя резултатността, успеваемостта на даден проект. Това разбира се се прави в диалог с държавите членки. И тук е основата на бъдещата крайна оценка. Крайна оценка, като повтарям и подчертавам дебело, трябва да бъде измерима, конкретна. Когато обясняваме приоритетите си, това е, разбира се, енергийната ефективност, конкурентоспособността, климатичното изменение, но да не забравяме, че има различни политически течения. Дори в самата Европейска комисия, това е неизбежно, така че за това сме си поставили за цел да определим това, което е задължително да се измери. Разбира се, не искаме да сме много бюрократично тромави, да искаме много информация там, където всъщност тя не е необходима. Има проекти, които са пряко свързани с климатичното изменение, например, или с енергийната ефективност. Ето, за тези проекти, например, трябва да се заинтересуваме в повече дълбочина как ще се развият, какви принципи ще следват и как точно ще въведат в практика тези принципи. И тези ясни ангажименти, поети по отношение на регионите и по отношение на страните, ще ни помогна да постигнем търсените резултати и освен това ще се придържат към някои определени насоки на действие, по които след това ще можем ясно да ги оценяваме. Да ги оценяваме после, а в началото просто да ги отхвърляме или да ги приемаме за финансиране. И ако тези проекти съответстват с предварително очертаните цели, то тогава още по-добре. Това разбира се ще се отрази веднага на качеството и на ефикасността на нашата работа. След като изслушах австрийския колега, всъщност и аз искам да се обърна с призив към всички, не само към всички на европейско равнище и национално и регионално такова, всички да работим за това, защото критериите и обсегът ни на действие трябва да се разшири, да не оценяваме от една тесногръда перспектива, а в един по-широк обхват. Това можем да го направим ние тук на европейско равнище, защото често националното не е толкова разкрепостено в наднационален смисъл. И тук именно се налага отново да припомним кръстосаното спазване, което определя до голяма степен успеваемостта на, на проекта. Казваме често, че кръстосаното спазване е гаранция за успех Идеята всъщност за това кръстосано спазване възникна и може би всички осъзнавате това от посещенията в избирателните си райони. Целта всъщност бе да се избегнат закъсненията, провлачванията, проточванията и освен това да ни позволи да имаме един по-пълен поглед на цялата картина економически, финансов, екологичен и така нататък. Не винаги обаче финансовите причини са в основата на неизпълнението на даден проект. Това могат да бъдат и национална административна недостатъчност, липса на опит, липса на експертни знания, някои ограничения на, местното, на местната правна уредба и така нататък, или самите ограничения на петгодишното планиране, например, или на многогодишното планиране и така нататък. Ето за това всъщност бе въведена и възникна тази идея за кръстосано спазване. Това е една мярка, създадена по мярка, ако позволите тавтологията. Тоест, това не е наложено, а всъщност тръгна отдолу нагоре като инициатива, за да може по-лесно да се справим с съществуващите недостатъци. В някои държави, например, няма кадастър и не се знае терените, чия собственост. са. Представете си сега как се отразява това на финансирането на някой проект. Много, много се налага да проточим във времето неговото изпълнение, просто защото още от самото начало не можем да го поставим на една ясна правна основа. Не казвам, че трябва да даваме захарчета на добрите и люти чушки на лошите. Не ми е това идеята за наказания и похвали. Просто наградата е начин за мотивиране – на успелия и освен това начин да се идентифицират недостатъци, които след това да се поправят. И в крайна сметка, и в крайна сметка ще съберем достатъчно знания, достатъчно информация, която да ни позволи да отличим областите, областите, които са особено ефикасни и даже надхвърлят поставените им задачи. Благодаря. Благодаря, господин комисар съвсем накратко искам да взема повод от преждеговорившите и да се включа в първия кръг обсъждания. Искам да повдигна няколко въпроса, които смятаме, че са важни за нашата група тук, както и за други комисии, които се занимават с тези въпроси. Първия въпрос дали можете да ни дадете яснота за броя на регламентите, които ще бъдат изготвени по отношение на областта сближаване и връзката с Европа 2020. Кажете ни малко за планирането и един въпрос, който бе повдигнат миналия път. Какво е становището ви за децентрализиране, децентрализирането на планирането в следващия период? Говорим, може би, тук за един тласък към териториален пакт, в който всяка държава членка ще участва и оттам нататък ще има споразумение по мащаба. Дали можете да кажете малко повече по това, което каза господин Брандъл? така както аз го тълкувам. И последния ми въпрос е, имате ли някаква представа във връзка с стратегията на Европа до 2020 година? Как ще участват регионите на ниво национално планиране? Мисля, че правим груба грешка по отношение на целите на Лисабон – всичко се повтаря, получаваме теоретични документи по-скоро. Имате ли някаква конкретна информация? В... През февруари ще има нова резолюция на парламента за напредъка. Затова на нас ни е много важно да получим тази информация. Благодаря. Ще отговоря на въпросите. Предвидели сме общ регламент, обща уредба, която ще отчете различните сфери, кохезионни фондове и в всяка област, която има своята специфика, ще се приемат специфичните текстове. Така че сме определили четири области. Но а, вие споменахте, че трябва регламент а, за териториалното сътрудничество. така че тези теми да придобият по-голяма яснота. Но ние е, ще трябва да ревизираме различните фондове в един определен период от време на 1 август ще представим доклад по тази тема и тогава смятам, че ще се постигне напредък. Така че можем да стигнем максимално до 6 регламента, що се отнася до Кохезионния фонд. нещата се променят и се нуждаят от допълнително обсъждане. Но във всички случаи, за да има по-голяма прозрачност, по-голяма яснота, ще се наложи да бъде прият един общ текст, така че след това да се приеме специфичното законодателство по другите въпроси предходния председател на Комитета на регионите го помолих да ми стане съветник. Разбира се, Комитета на регионите винаги се е занимавал а, с а, управлението на много нива а, в Европейската комисия. Това също ни интересува. Затова а, искаме да видим как тези елементи могат да бъдат включени в общите регламенти имаме предложения по тези въпроси, поне по няколко от регламентите това да стане. Това в момента може да ви звучи само като декларация, като твърдение от моя страна, но в някои от регламентите това а, ще е вероятно а, обвързваща клауза, прав, правно обвързваща клауза. За това ние искаме да подсигурим, а, че регионите и местните власти, представителите на гражданското общество, ще бъдат активни участници в по-нататъчното обсъждане и планиране на оперативните програми. Често получавам критика от регионите, че съм склонен а, да се занимавам а, а, с нещата на по-федерално ниво, на, по, на по-високо ниво, отколкото на регионално. Затова а, приемам тази критика и се стремя да а, достигам до всички заинтересовани страни, така че всички а, да бъдат включени по възможно най-добрия начин в това упражнение. Ако мога да ви призова и вас, като депутати в Европейския парламент, които отговарят за съответните си избирателни райони, да гарантирате отзиви, да ни предоставяте обратна информация. Ние винаги а, посочваме пред другите а, заинтересовани страни, че приветстваме техните предложения, техните желания и въжделения, за да може най-накрая да имаме обща концепция, която да е подплънка за всичко това. да се върна към третия въпрос. Комисията а, смята ли, че вървят добре нещата а, по отношение на включването и ролята на тези местни регионални власти а, при а, създаването и изпълнението на тези знакови инициативи? и във връзка с Европа, стратегията на Европа до 2020 година. Имате ли някаква представа дали това въобще се случва? Мисля и се надявам, че целта на процеса на преговори ще е да допринесе към по-стрикно включване на местните регионални власти, както и на сдруженията в съответните местни програми и как те от самото начало биват конструирани. Искам обаче да сме наясно, че всяка държава членка има различна традиция, нещата се различават. Ние, разбира се, че виждаме ролята на регионалните и местните власти, но във всяка държава членка тези власти имат различна позиция и участват по различен начин в процеса на вземане на решения. Има някои държави, където регионите участват много активно, защото а, така е сконструирана самата държава, където регионите имат по-големи правомощия. В други това не е така. Обаче в момента аз не мога да ви обещая, че ще гарантираме един и същи почастие на а, всеки регионален централен или местен орган, но разбира се, ние трябва да гледаме какви са целите на регионалната политика. Те са винаги били едни и същи, а именно да се намалят разликите между регионите. Това означава, че у нези държави и региони, където има изоставане по някои въпроси, тези преговори, тези дискусии трябва да гарантират, че тези изоставания могат да се преодолеят. Мога да ви кажа, че нашите екипи и служби, които участват в преговорите, винаги ще подчертават важността на това, а дали дали ще постигнат успех или не, аз не мога да кажа, не мога да гарантирам. Държавите членки винаги а, искаме да постигнат нещо по нашия начин, обаче ние не може да ги принудим. Затова ние правим възможно а, всичко, което можем а, от наша страна, за да постигнем тази цел. Констанция Крала има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вече няколко пъти споменаха и по време на последното заседание на нашата комисия, ми се стори доста тревожно едно нещо. Тук стана въпрос за по-голяма координация на развитието на селските региони и също така устройството на територията като част от регионалната политика. Обаче стана ясно, че това ще бъде двойно финансирано и ще има дублиране на финансирането чрез Кохезионния фонд. Обаче на нас ни трябва по-голяма яснота, за да може кохезионните фондове да се използват действително в градските региони и разбира се, искаме да има координация с развитието на селските региони и селскостопанската политика. И там се определят други зони, други области, но в общия регламент вие не казахте, че ще има нещо, което да е свързано с координирането с селскостопанската част на въпроса. Как гледате на този въпрос комисията и как според вас може да се постигне повече напредък, така че да се предоставят съответните пера по бюджета? Не знам как господин Чорес го представил това предния път, обаче от вашите уста аз не мога да се съглася с подобен тип предложение. Наистина се изненадвам, че това е било нещо казано от комисията, защото към момента ние следваме инициативата на предишния комисар и не е задължително навсякъде да има идеална координация, но така или иначе имаме стратегическа рамка която покрива селското стопанство, рибарството, структурната политика и Европейския социален фонд. Така че в тези четири области се работи и комисарите имат всъщност задължения, ангажименти, може би различни от тези на другите колеги, да разработим заедно стратегическа рамка, така че да има координиране между тези четири области да видим по какъв начин различните структурни фондове или фондове, които са под нашето споделено управление, трябва да бъдат изпълнявани. Ясната цел е да избягваме подобно препокриване на финансирането. А това е много ясно казвано в всички разговори между Генерална дирекция селско стопанство и Генерална дирекция регионални въпроси. А, има, разбира се, връзка между ОС 3 и 4 а, от фонда за развитие на селските региони и други фондове, където има известно препокриване, а пък а, от друга страна има други области, други въпроси, които са напълно игнорирани от двата фонда. А, това на нас ни е необходимо ясно разграничение между тези различни области и, а, както се казва, а, добрите приятели са и добри съседи. Това и ние искаме да постигнем. Нашата цел е да разрешим, да се обърнем към всички тези въпроси, а не да насърчаваме едни и същи проекти чрез различни фондове. Това е целта ни и по това работим. Трябва да се съглася с вас, че в комисията всичките ни дискусии вървят в тази посока, така че много се изненадвам от това, кое, което вие казвате. Е, благодаря ви, че ми привлякохте вниманието към това. Искам да задам един допълнителен въпрос по стратегическата рамка. Доколко законово обвързваща е тя, когато погледнем общия регламент? Как това е урегулирано е, и какво е взаимоотношението с общия регламент? Той може да стане и още по-общ. Also, äh, ich habe mich da, da immer versucht, an die Spitze der Reformbewegung zu... Да, благодаря. Аз винаги съм се опитвал да оглавявам това реформаторско движение. Да не забравяме, че Рим не са го построили за един ден. Понякога общите стратегически рамки се явяват нещо като Рим – и ни трябва повече един, от един ден да го построим. Първо трябва да започнем с изследователска работа. Кой за момента, кой какво прави, за да може след това, когато започнем с прилагането в практиката на новата директива да из... или на новата рамкова уредба, да избегнем стари грешки и да надграждаме. за следващия законодателен период, също е важно да отбележим и законодателно, законодателен напредък, защото именно в това се изразява в крайна сметка нашата задача като законодатели и като администратори. Не всичко, за съжаление, може да се регулира с регламенти. Благодаря. Господин Манер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много, господин комисар, за това, че сте тук сред нас в нашата комисия. Първият ми въпрос се отнася до способностите за сътрудничество какво ще се случи с фондовете, които не са освоени? Ще могат ли да бъдат преразпределени? Е, и е, като се предоставят средства на тези, които са допринесли най-много за напредъка на стратегия 2020. Каква е гледната точка на комисията по този въпрос? Какво мислите и за показателите, които ще се използват, за да се осъществи как е, именно действа, как се прилага тази стратегия? Е, с... По отношение на програмите Интеррег, в този програмен период имаше проблеми, имаше Обсъждат се подходите, които да бъдат възприяти за следващия програмен период. Е, ще трябва да се вземат предвид е, спецификите на тези програми. Интерек. Третия ми въпрос е свързан с член 74. Е, казва се, че за следващия период на програмиране планинските райони и островните ще бъдат също взети предвид. Ще се предвиди специфично финансиране на тези райони. Как стоят нещата? Zur ersten Frage. Äh, wir haben ja immer eine Situation, dass. Äh, äh, По първия ви въпрос ние сме в едно положение, в което вземането на решения по която и да било програма и оценката на програмата всъщност ще стане чак след изпълнението на програмата. Програмите 2000-2006 година Всъщност ще видим заключението на тези програми чак сега, 2011 година. И от моя опит виждам, че повечето от средствата ще бъдат освоени и се освояват. Виждали сме как се освояват средствата и мисля, че в настоящия период ще постигнем същите резултати и вярвам, че тези резултати ще продължат и за бъдеще. И дори ако се наложи да имаме известни бюджетни съкръщения, това ще е така според мен. ако обаче не изчерпаме бюджета, ако не видим едно стимулиране на освояването, виждаме, че всъщност освояването се случва чак към края на програмите, когато вече не може да има преразпределение на средствата. Много въпроси ни бяха зададени и беше поставено искане пред нас да разработим правилните показатели, които да не са всъщност само количествени с числа на хартия, а да има и качествени показатели, които да въжат за целия Европейски съюз, да има а, подобни стандарти, еднакви стандарти, така че а, резултатите а, да бъдат сравними, като например в, в области като енергийната ефективност, така че да можем да преценим какъв е напредъка. По а, програмите по между регионалните програми, а, мисля, че ще има специални регламенти в тази сфера. Трябва, разбира се, да а, признаем а, и да отчетем пропорционалността и в следващите няколко седмици или месеци ще имаме много интензивни обсъждания възоснова на програмите в а, областта Интеррег. Последния ви въпрос Вече имаме и в бъдеще ще имаме набор от правила за периферните зони, например Северна Скандинавия, скандинавския регион в най-северната му част. Правилно вие подчертахте, че в договора това вече присъства. Това напълно е отчетено. И имаме различни интегрирани програми за тези зони. Мисля, че 2008-2009 година имаше доклад, който излезе, който се занимава конкретно с тези планински региони и също така с островите в рамките на Европейския съюз и мисля, че пре... преобладаващото гледище в този доклад е да а, няма специално отделяне на средства за тех... тези а, региони, защото те са част от по-големи региони и тъй като региона има автономност при вземане на решенията, той трябва да реши как ще се използва средств, ще се използват средствата. Това ще въжи и за бъдеще. Франсуа Алези. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря за вашето присъствие. Два въпроса имам. Първият е свързан с творческите и културни инициативи. Смятате ли, че това ще бъде един от лостовете на политика за развитие? и по какъв начин? Втория въпрос е свързан цел номер 3. Установяваме развитие на програмите, умножаването, инициативи за макрорегионите, които ще доведат до проекти и до дейности в тази сфера. И въпросът ми е дали за следващия програмен период комисията възнамерява да увеличи кредит кредитите за тази цел, номер 3, и резервата за успеваемост в резерва за успеваемост във вашата концепция може ли да допринесе също за развитие на подобни цели? Äh, Добре, благодаря за въпроса. за какво става дума с културата и проф, проф, промишлеността? Какво имате предвид? Uh, uh Въпрос ви е свързан с културните а, индустрии, нали така? В момента има дискусия а, по тези а, творчески културни индустрии и а, те а, създават економическа дейност и създаване на културни продукти, филми и други. И всичко това допринася за засилване идентичността на регионите. Това е част от потенциала за развитие. И тази насока, която до този момент не е задължително е, вписана в е, програмите, регионалните програми, дали ще бъде отчетена в бъдеще, дали ще бъде взета предвид, защото е, много от нас вчера подчертаха значимостта като лост за регионално развитие на тези индустрии. Uh, да, добре, благодаря, сега разбрах. Наистина, това е целта да се включи в промотирането на дейността на малките и средни предприятия и да се превърне в пример за подражание, за да може да се образува така наречените клъстери или по-обширни градски области в някои региони. Знаем, че такива вече съществуват и че там се провеждат кинофестивали или всякакъв друг вид културни дейности, които са изключително важни, в смисъл, че се превръщат в една от културните и туристически забележителности на региона. Има държави, където се снимат по-често, даже и области, където се снимат по-често филми и това всъщност представлява една туристическа атракция. Това следва да бъде подкрепено и следва да бъде обмислено. Сега по въпроса за макро регионите. Не, всъщност ще започна с нещо друго, извинете. С така наречения трети стълб, териториалната интеграция. Аз не бих го запазил така както е формулиран на неговата дефиниция в момента. Аз смятам, че трябва да бъде разширен тъй като бюджетът му възлиза на 2,5%, някъде около 8 милиарда. Не знам какви е, ще бъдат е, бюджетните цифри за регионалната и териториална политика, затова не мога да бъда по-конкретен, но целта ми е Целта ми е да увелича финансирането на подобен тип политики. Защото смятам, че е важно. Смятам, че е важно да се финансират тези програми за териториално взаимодействие, тъй като може да ни послужи за лост. Вече съществуват такива механизми за териториално взаимодействие, за двустранно сътрудничество между трансгранични региони, то тогава смятам, че една макро териториална политика би могла да наследи съществуващото и част от нейния оперативен бюджет, следователно да се насочи на подкрепяне именно на това сътрудничество. Сътрудничество и финансиране не само на вече съществуващи проекти, а и на такива, които ще възникнат в бъдеще. Така, това е начинът, ъгълът, от който гледам аз на териториалното сътрудничество. И смятам, че това ще се отрази и на една по-добра ефикасност. Има толкова вече толкова много начини за взаимодействие, толкова конкретни проекти между регионите, така че смятам, че е възможно да тръгнем на следващия етап, а именно надграждане. Благодаря. Благодаря ви. Искам а, а, сега а, сериозно да се отнесем към следващото нещо, което ще кажа. Имаме 13 желаящи да се изказват. Искате ли всички а, да си зададете въпроси и да получите отговор от комисаря. Имате само по една минута да си зададете въпроса и по две минути даваме на комисаря да отговори на всеки въпрос противен случай само до половината ще стигнем на списъка. Следващия оратор се надявам да бъде пример за подражание. Е, Господин комисар, благодаря ви много за това, че дойдохте в нашата комисия. В Европейската комисия и в съвета се провежда дебат по пакета инфраструктура. Подготвя се такъв европейски подход и имаме нов подход, различен от предишния. Сега се говори за нови възможности за финансиране. Има гласове в полза на нов инструмент, който ще се създаде специално за този пакет. Но има и държави, които подкрепят приемствеността да се запази сегашния кохезионен бюджет. Какво мислите по този въпрос? Моята страна е за да се запази сегашната система. Благодаря. Полша е. Карен Каденбах. Карен Каденберг. Äh, Im ganz kurz, äh, vielleicht nur specializing. Да, искам да попитам следното. Свързане с въпроса ми с специализацията. По какъв начин тази творческа част, творческо-културна индустрия ще се посвети на Дунавския регион и как ще бъде финансиран той? Благодаря. Херман Винклер. E Първият въпрос. Комисията стигна до извода в своя пети доклад, че приоритетите на някои области трябва да бъдат координирани помежду си. Какви са възможностите на регионите да определят собствените си приоритети, като например демографските промени. Те не могат да бъдат налагани като разрешение отгоре. Това ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос е не въпроса, молба за правната сигурност да се надяваме, че за целия следващ период ще имаме възможност да работим в условията на една регламентарна сигурност. Да е ясно какво се прилага, какво е финансирането му. Защото сега напоследък, когато започнахме да отчитаме освояването на фондовете, изведнъж се почувствахме доста несигурни. Как можем да се чувстваме бъдеще? Благодаря. Петро Лухан има последен думата в този транш. Uh, Можем а, да се занимаем малко повече с периферните региони. Знаем, че периферните области са а, в положение на голяма бедност, особено в източна Европа. Искам да знам дали имате конкретна политика по отношение на тези региони в рамките на политиката по сближаване. Какъв тип процедури се предвиждат от Европейската комисия за подкрепа на тези платформи? Благодаря. Ähm, äh. За да отговоря на въпроса на колегата от Полша. Обмислят се различни варианти за развитие в сферата на инфраструктурата, например. Обмисля се фонд за европроекти, свързан с изграждането на големи инфраструктурни проекти. И според мен като подсигурим от правна гледна точка нещата, подобен вариант би могъл да бъде ефективен. Е, да се работи за това лесно да, по-лесно да бъде осъществен проект, а не винаги парите са тези, които а, са пречка. Има и административни и други препятствия. Така че добре да се разработи стратегическа концепция, а, примерно а, пътища за достъп, връзка с ЖП транспорт или воден транспорт – така че да се разработи глобална концепция за определен регион, а не да се работи на парче, да се осъществи един проект, без да бъде свързан той с другите елементи в този регион. Това а, а, въжи и в енергетиката. Трябва да се намерят съответните по-пълни модели за финансиране, като отделните модели не се изключват взаимно. По отношение на сферата на културата, знам, че в Дунавския регион са предвидени специфични дейности – Първо трябва да се споразумеем по отделните проекти. Има няколко, които са предвидени. И трябва интелигентно да се освояват средствата по два или три приоритета. Ако сред приоритетите фигурира прилагането на регионалните проекти, осъществяването им, много от тях могат да се впишат в стратегия 2020 година, но винаги има възможности за усъвършенстване, за подобряване на тези проекти. И наистина, за да постигнем по-добър резултат, трябва да се концентрират средствата и да се гарантира прозрачност и е, да бъде ясно за гражданите, че в случая се използват средства на Европейския съюз. Къде и как именно ще се действа, това решават регионите. Зависи от потребностите, но трябва да се изисква по-високо качество на проектите и по-успешното им прилагане, осъществяване на практика с оглед на резултатите. Важното е, независимо от приоритетите, които избира региона, именно той да а, осъществява контролната дейност. Така или иначе, а, нуждаем се от а, устойчивост, но и тук а, сме установявали, че не, не винаги нещата са осъществявани както трябва и не сме изчаквали края на периода, за да коригираме нещата. С тези, които имат техническата, техническите правомощия, може да се даде приоритет по отношение на избора на регионалните подизпълнители, но да се прилагат общи европейски стандарти. Э, э, Господин Фулър, э, има две различни програми, които са, бяха трудни за изпълнение, защото транспортните проекти са си трудни заради различните спецификации, но ще се опитаме да направим всичко възможно да се получим от това положение, за да може проектите да могат да бъдат правилно изпълнявани за периферните региони. и а, това да става с участието на регионите, а не само с участието на съседните държави. Но геополитическия интерес е да насърчаваме подобен род а, а, сътрудничество. Следващия оратор. Благодаря. Мисля, че е добре да имаме подобен род дискусии. Не винаги се случва а, така, както ние искаме. Първото нещо с финансирането. То е сложно, но въпреки това трябва да остане ключов елемент. Говорихте за правилата, законите и разграничаването между тях. Ще ми се да имам повече информация за това какво мислите по този въпрос, а пък и средствата, фондовете, използването на новите финансови инструменти е много интересно. Виждали сме го в някои от а, държавите, в някои от а, германските провинции. Те доста успешно ги използват тези инструменти. Искам да разбера какво е а, настоящото положение, докъде са стигнали обсъжданията. Искам и се да знам за повече за обхвата, приложното поле на подобни нови финансови инструменти. Вие споменахте накратко някои от нещата. Дали може малко по-подробно да ги развиете? Благодаря, Елизабет Шрёдер. Добър ден, благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за чудесното представяне което направихте преди малко, защото това ни дава възможност да започнем да си представяме вече и да планираме бъдещето. Благодаря и за е, вчерашното изявление. След 15 години вече, ако не, си, ако не бъркам, мисля, че вие сте първият комисар, който прави изявление относно фондовете и тяхната устойчивост във времето. Така че искам да попитам дали всичко, което се съдържаше в това съобщение ще бъде отразена в регламентите и дали един от приоритетите ще бъде изпълнанието от страна на държавите членки на всички заложени там условия. Какви ще бъдат в този смисъл от отражението, отзвука, който ще получи това върху конкретните резултати. А тези конкретни резултати са много важни, защото това е единственият инструмент, с който разполагаме днес да направим една качествена оценка. Благодаря. Сега има думата Ян Олбрехт. Господин комисар, имам два въпроса. Един е по-политически. Приключи ли тенденцията политиката по сближаване да се включва само в частта приобщаващ растеж на стратегията до 2020 година. Това а, заключихме най-накрая от програмата на форума за сближаване. Ние смятаме, че политиката по сближаване е част от а, трите а, елемента интелигентно, а, интелигентен, а, приобщаващ и а, устойчив растеж. Грешка е да се включва политиката по сближаване само в приобщаващия растеж. Чухме за няколко регламента, но какво е вашето намерение? кога е най-добрият момент да се поставят на масата предложенията за регламенти в парламента? Дали първо не е хубаво да получим финансовото предложение от комисията и след това да се направят предложенията за регламенти или успоредно това да става? Вчера зададох въпрос на унгарския министр. Разбира се, че има въздействие решението колко дълъг да е периода на финансовите перспективи. ако периода е 5 години, цялата политика ще се наложи да бъде променена. Това е и решение, което още не е взето. Затова въпросът ми е какъв е дневния ред, каква ще е програмата и какво предлагате като най-добро решение. Благодаря. Благодаря, Микел Тойра. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, въпросът ми също е в тази посока. Говориме за запазена марка, говорим за кръстосано спазване, така че смятам, че не би било удачно регионалната политика да се определя като такава единствено и само като функция на ръста устойчивостта е също толкова важна. Това ще ни помогне да имаме един по-всеобхватен поглед. Затова искам да знам какво е вашето мнение по този въпрос. Дали този фонда за, против... за глобализацията може да бъде включен в нашите планове. Трябва да се адаптираме към глобализацията, но ако продължаваме в същия дух, ще ни е необходим още един фонд за пригаждане към демографските промени, за пригаждане към климатичните промени. Така че аз пледирам за един общ глобален подход, който да позволява възможност да се адаптираме към промените изобщо, били те политически, демографски, технологични или каквито и да било други. Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Три въпроса на бързо. Първият. За да се облегчат продуктивните инвестиции, тези, които оцелят развитието и заетостта, смятам, че е необходимо да има няколко приоритета. Какви ще бъдат критериите за прилагане на насърчителните мерки и на санкциите. Втори въпрос. Смятам, че регламентите са прекалено много. Прекалено много. Какви е мерки за упростяване, за облегчаване, ускоряване предвиждате за процедурите за освояване на средствата? Третия въпрос кои инструменти биха гарантирали по-добро освояване на структурните фондове? Благодаря ви. Е, е, По отношение на съфинансирането, вероятно си спомняте, че в е, регионите по частта сближаване или конвергенция имахме 15%. Имаше първо намерение да е 25% съфинансирането. Това е въпрос за обсъждане. Също така има ам, региони, които са в първоначално, такива, които са в последна фаза като тук става въпрос за 75% финансиране. Има и региони, които са в преходна фаза тогава може да има само. Тогава можем да приемем едно единствено ниво на съфинансиране без разграничаване, но не бива да падаме под 15% или дори 50% в някои случаи, защото поне половината от проекта или регионалното финансиране ще дойде от Европа. По отношение на стимулирането, даването на тласък за използването на някои нови инструменти, това е област, в която имаме по-нисък процент на съфинансиране, но това са въпроси, които все още се нуждаят от по-подробно обсъждане. Общо казано, има необходимост от известни промени. Във всички фондове сме гледали да има 3% бюджетно погледнато, малко по-малко от 10 милиарда. И смятам, че пилотните проекти са онези, които ще използват доста голяма част от тези средства. В абсолютни стойности смятам, че Говорим за четирикратно увеличение. Трябва реалистично обаче да говорим. Това трябва да се приеме от пазара, трябва да бъде смелено от пазара. И тук не става въпрос за всички проекти, за новите инструменти. Не всички проекти отговарят на тези критерии в регионалната политика. Има някои области, където безвъзмезното финансиране а, доминира. Има някои разлики, които човек не може да пренебрегне. По отношение, да кажем, на образованието и инфраструктурата, това са области, които а, се нуждаят от инвестиции и там има възможност за използване на револвиращи средства. Затова в бъдеще ще имаме нужда от а, а, някои мерки, които да осигурят подходящите суми. Но си представям, че насърчаването на малките и средни предприятия ще е една от важните области и ще се получи по-висок ефект от парите, които са вложени, но както вече казах, това не е възможно за всички проекти. Искам да премина сега към въпроса за устойчивостта. Благодаря ви за положителната реакция като цяло. Няма да е толкова трудно този път. Нямам сравнение с това, което е било в миналото, но въпреки това Смятам, че положението се е подобрило и то цялостно навсякъде. Това е нещо, което преминава през различни теми, например устойчивостта. е а, нещо, което се застъпва от тези, които са с правомощия в а, а, преговорите и тези а, преговарящи страни ще трябва да се споразумеят по този въпрос. Тук говорим за двуцифрено число в милиарди. Имам предвид, а, а, така че сумата ще е доста голяма. принципно тук няма нужда да отговарям на въпроса за това дали е задължително или не, защото тези неща са задължителни но нашата цел е да задържим това намерение. Тук в парламента получаваме широка подкрепа за позицията си, но има доста ам, голямо съпротивление по някои въпроси от държавите членки. А, някои искат всички пари да се получат, а, други искат част, а, която да си разпределят. Но смятаме, че това трябва да бъде направено на европейско ниво и трябва да се основава върху ефективност на изпълнението и резултати от изпълнението. Мисля, че това е въпроса, който ще предизвика най-разгорещен дебат. Няма сигурно да се изненадате от това, което казах. Тук държавите членки имат именно най-големи резерви. По приобщаващия растеж все още не сме стигнали до окончателно гласуване, все още работим по някои въпроси. Трябва да видим как по принцип е устроена политиката на сближаване, но ако искаме да се занимаем с проблемите на всички региони, тогава не можем така на парче да подхождаме към нещата. Трябва да вземем предвид абсолютно всички аспекти на растежа да има а, всеобхватност, да а, обръщаме внимание на малките предприятия и така нататък. Аз смятам, че а, ще се обсъждат повече тези въпроси в комисията джури по правните въпроси и ще е интересно да се чуе мнението на парламента. Смятаме обаче, че няколко седмици след представането на финансовите предложения, ние ще излезем с предложения за регламенти, т.е. някъде към средата на юли, защото предложението за финансовите ресурси ще е на лице някъде около тези, около този месец. Мисля, че 7 е минимума за този период, ако а, аз бях а, на, на мястото на тези, които вземат финансовите решения. Ще я да кажа по-добре 7 години, отколкото 5 плюс 5. Аз даже не знам какво значи този плюс. Само мога в момента да говоря за личното си становище по този въпрос. Колегата Тойер. Със сигурност всички ни се иска да имаме по-малък брой фондове, обаче в същото време да създадем нов фонд, така че е трудно. Всеки си гледа в задния двор общо взето по този въпрос. Трябва да продължим да сме гъвкави обаче. В комисията текат дискусии и би било логично да се говори за по-дълъг период. Седем години за програмите, за да а, може да има стабилност човек да си изчисли както трябва нещата, да си направи сметката. Но а, трябва да имаме и известно поле за маневри в международен план а, по отношение на политиката за добросъседство или пък а, дейностите ни в а, международен план, заради тях трябва да имаме гъвкавост в бюджета. Не може човек да предвиди всичко. Разбирам а, какво целите с въпроса си и коментара си, но а, конкретно чух а, а, за фонда, Международния фонд за а, адаптиране към глобализацията. много колеги а, твърдят, че той трябва да стане по-всеобхватен, отколкото в миналото като гледаме и економическото положение, в което са изпаднали работодателите по този въпрос. Благодаря. София Кони в последния транш има. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Отново ви благодаря за участието ви в тази дискусия. Съвсем накратко искам да говоря за селското стопанство. Виждам, че селските райони не са включени в този доклад но друг път ще го обсъдим. А, бих искал а, да ви попитам за как виждате междинната категория. Тя е доста обект на дискусия в някои политически групи. А, бихте ли ни обяснили как виждате нещата, тази междинна категория, каква е нейната цел, да вземе от една цел, за да прехвърли към друга и в дългосрочен план има ли възможности за засилване на политиката на сближаване, която да бъде по-солидарна и по-силна. И друга тема, по която също водим често дискусия, как стои въпроса с програмата Еразъм за тези, които се избират в местните органи. Това е практика, според мен, която допринася за създаване на европейски дух в политиката на сближаване, която ще заличи някои граници. Смятам, че това е важно в, да се впише според мен в програмата Интерек като пробен камък. Но тези средства, 2 милиона евро, виждам, че вече са отпаднали от това перо. Можем ли търсих това с господин Ламас... търсих господин Ламасур, може би е моя грешката, но просто ни дайте разяснение, продължавайте в тази насока или не. Наистина това е много важно за обмена на добри практики и за всички, които заемат на местно равнище изборни длъжности. Благодаря. Колеги, имаме 6 души в последния кръг. Господин Селер, моля би, бъдете кратък. Един въпрос имам, господин комисар. Може ли да ми потвърдите следното? На 18 януари комисията излезе със съобщение във връзка с европейското измерение на спорта, че Европейският регионален фонд ще подпомага спортните съоръжения, както и спортната дейност, тъй като те се схващат като инструмент за регионално и местно развитие. Има, разбира се, възможност да се участва и в разширяване на правомощията на заетите в спортната дейност кадри. Много съм доволен, радвам се, че има такова едно безпокойство по тези въпроси, но питам се дали от 2014 година насетне ще получават пари и за създаване на спортни съоръжения. Добре ли съм разбрал? Много благодаря, ако ми отговорите. Ще бъде важно за мен. Мерси. Obrigado, Sr. Да, благодаря. В Европа има четири главни тревоги дисциплина в областта на бюджетното и финансово действие, асиметриите, климатичното изменение и присъствие на Европа на световната сцена. И кохезионната политика е особено важен инструмент за постигане на всички тези цели и особено за намаляване на асиметричното, на неравномерното развитие на различни на различните региони, както и за създаване на повече раз работни места. И във връзка с това създаване на работни места и бюджетна и финансова дисциплина, какво мислите вие за това как може да се използва кръстосаното спазване, особено в случаите на регионалния фонд и освояване на средства от него? Това не винаги е приложимо, тъй като различните области имат различна степен на автономност в държавите членки. Не смятате ли, ли, че бихме могли тук да сме несправедливи, ако не внимаваме как действаме в този смисъл. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за този диалог, който водите с нас. Няма да повтарям казаното, но искам да дам своята подкрепа по въпросите за междинните региони. Подкрепям тук колегата. По отношение на макрорегионите също бих искала да знам какво е вашето мнение тези аспекти на транстериториалното сътрудничество. Благодаря, господин комисар. Ако ми позволите да говоря на румънски. Къде de е по въпроса за тактиката. Комисията и вие самия сте предвидили по-добра нормативна уредба на подизпълнителите в областта на регионалната политика. Защо ви питам това сега? Ще разберете. Много често, много често факта, че има подизпълнители повишава цената и увеличава времето за тяхното изпълнение. Да не говорим за това, че и има възможности за повече корупция, отваря повече вратички и за политически клиентелизъм. В Румъния квадратният килом, т.е. километрът магистрала е най-скъпият в Европа. 83 3 милиона евро на километър магистрала. Как ви звучи това? Как може да направим така, щото европейските фондове да стигат за повече проекти, а не само за румънски магистрали? Благодаря. Последния въпрос, Дерек Вон. Yeah, uh, uh you, be... Благодаря, госпожо председател. Аз съвсем накратко също ще кажа. Мисля, че комисаря постигна много в петия доклад по политиката сближаване. Наистина големи са постиженията, но искам няколко въпроса по подробностите. Първия въпрос е свързан с повишения фокус върху градските региони. Всички разбираме каква е целта ви, защото градските региони се гледат като економически двигател и не съм сигурен обаче дали имате дефиниция на градски район. Това е трудно а, за определене. Това е една област от политиката, а, в която мисля, че държавите членки и регионите трябва да проявят гъвкавост, да дадат възможност на самите градски региони да се самоопределят. Какво мислите по това? Трябва да а, отговоря сега на въпроса на колегата Де Анджелис. Май тук на различен листи го бях записал. На друг лист ми е. А, съвсем откровено. Имаме толкова много регламенти, защото имаме много фондове. Това а, въжи за целия Европейски съюз. В последна, последния програмен период за регионална политика Мисля, че успяхме да постигнем известен напредък, като намалихме броя на програмите в рамките на регионалната политика и в политиката по сближаване това трябва да бъде пример за поддържание на останалите. Всеки трябва да даде своя принос при определяне на приоритетите. Тук ще се повторя. трябва да има по-малко приоритети, особено при регионите в частта конкурентно способност. Трябва да имат свободата да избират, но от друга страна ние искаме да сме уверени, че средствата се използват целенасочено. Т.е. има нещо като меню в регионите, от което могат те да си изберат и да кажат кое ястие, в кавички така да се каже, им е по вкуса. Immer wieder der Vorwurf ist oder die Kritik, es ist zu viel geregelt. Ich kann eine... Нататък въпроса за регламентите. Критика има, че са твърде много тези регламенти. Очевидно е, че не желаем да прекаляваме с регламентирането, но пък има въпроси, които не са регламентирани и Оттам има хора, които се възползват от а, тези вратички в законодателството. През цялото време а, нас ни молят а, да изключваме разни неща от а, режима на регламентиране, обаче от друга страна хората се възползват от областите, които не са регламентирани. А пък на нас дори не ни е хрумвало по какъв начин може да се използват тези вратички. Това е работата ни в регионалната политика. да създадем стандарти, които да въжат в цяла Европа и хората да ги спазват по един и същ начин. има различни затруднения на местно ниво и разрешаването им не е нещо, на което можем да обърнем гръб. По-скоро трябва да отидем там и да се опитаме да подобрим положението. Трудно е обаче в крайна сметка това е целта ни, за това работим. А ако оставите области, в които има проблем, тогава може човек да си стои в Брюксел. И в Брюксел има проблеми, ще си се занимаваме с проблемите в Брюксел. Това обаче не е моята цел, аз не съм тук за това. Ще се опитам да работя с всеки, който възприема, с всеки, който иска да работи с мен. Повдигнахте темата за а, междината категория имаме бройка между 75 и 90. Всички, които не попадат в 75%, те получават различна финансова трактовка и финансово отношение. Мисля, че целта е да има равно, равнопоставено отношение – да кажем, ако има региони, които са с 80% от средния за Европа БВП или пък под 80%, това е показател, който задава стандарт създава всъщност критерии за жизнения стандарт. В момента БВП е фактора, който определя това. Това е показателя. Не всички са доволни, че БВП е основният показател. Затова това разглеждаме възможността за допълнителни показатели, според които да преценяваме регионите. Ако те имат някакъв, някакво ниво БВП, това ни подсказва все пак нещо. Не е чисто теоретичен този показател. Гледаме колко души живеят, дали са 15 милиона, 30 милиона и така нататък има, да кажем, 30 милиона, които живеят в регион, който все още не е достигнал средното ниво БВП, а пък други 30 милиона живеят в регион, който е с 80% от средното БВП за Европа. Тоест това са 60 милиона души, да кажем, 12% от населението на Европа. Затова е напълно обосновано да се занимаваме с подобен род въпроси. Това е значително значителен брой от населението. Мисля, че основно държавите, които положително са се развили поради тази причина, например Франция. т.е. целта трябва да е да намаляваме разликите между тези региони и трябва да реагираме а, и на финансовите затруднения, които в момента стоят пред нас. Има различни предложения, които са ни предоставени, а нашето предложение е тези преходни региони в този период от 7 години да получават същото отношение – и това да става в момента на тяхното вече излизане от съответния програмен период. Разбира се, отношението е съвсем различно, когато даден регион е в началната фаза. Същото финансово разпореждане ще бъде валидно за всички програмни периоди в началото и в края има разлика в предоставените средства като процент, но в целия програмен период разпределението е равномерно. По отношение на третия стълб, малко съм изненадан, но съм така с надежди, че ще мога да отговоря на вашия въпрос. Мисля, че тук има едно голямо недоразумение. Мога да ви кажа, че работим с Комитета на регионите, слава Богу, те ни помагат и са на наша страна. Искаме да насърчаваме допълнително образование и обучение. Затова на следващо ниво може да има програма Еразъм с обмен, но разбира се, това трябва да го правим стъпка по стъпка, не едновременно. По отношение на спорта, ще ви отговоря положително, но в крайна сметка от всяка държава зависи дали иска да си включи този елемент в програмите. Имаме много положителен опит до момента в такива специализирани програми. Виждаме усъвършенстване и подобряване на социалното положение чрез инвестиции в спорта. Ако правилно съм ви разбрал, а, говорите за а, правилото М плюс 2. Нали така? А ако не е така? Да, ни ставаше дума за трансфер от регионалния фонд към регионите. Ja, die Konditionalität soll uh, natürlich да, кръстосаното спазване, това има своите ефекти по отношение на регионалните фондове, обаче това става единствено възоснова на споразумение с регионите. Задаваме дадени условия, изискваме те да бъдат спазвани, за да може да се ускори изпълнението момента основните недостатъци са свързани с това, че трябва да се подкрепя растежа на регионите. За макрорегионите няма нужда от специално финансиране. Целта на макрорегионите е да се осигури координирано сътрудничество. Това следва да доведе до положение, в което наличните средства ще бъдат оползотворени по-добре. По отношение на градските региони, нашето предложение, нещо, което вече обсъдихме днес, е да не се създава нов фонд, а да действаме с вече съществуващите фондове да се определят конкретни бюджетни пера, някои конкретни проценти в цялостния бюджет, които да са заделени за градските региони. Разбира се, това вече е и в компетенциите на държавите членки. Тяхно правомощие е да си дават дефиниции на подобни райони, на подобни структури. Някои държави членки имат градски региони с население 100 000 души, а други държави членки говорят за голям градски регион като регион с над 1 милион жители когато става въпрос за насърчаване развитието на градските райони, на големите градове, трябва да вземате тези фактори предвид. Това обаче не бива да става за сметка на селските райони, които са обект на други фондове. Искам да ви благодаря за това много градивно обменене на мнения. Um, like for... Искам да благодаря на комисаря за а, искрените отговори и за а, продължителното а, обменяне на средства. Искам а, да ви а, поканя и през февруари а, по време на обсъждането в следващите месеци е необходимо директно да контактуваме, да знаем на къде се целите, а, докъде сте стигнали. А, ние много се интересуваме от тези въпроси, по които вие работите и да сме в течение на регламентите, които разработвате. Благодаря ви, господин комисар. Уважаеми колеги, дойде време за гласуване. Дълго гласуване и сложно ни предстои, затова заемете местата си, за да започваме с гласуването. Да започнем с проверка дали функционират картите. Вие сложете си картите, за да направим проверка. Yes. Откривам гласуването, за да изпробваме картите. Гласувайте. We are closing the vote. Край на гласуването. Не всички са гласували, но така или иначе край на гласуването. Разбирам, че апаратите на всички работят. Искам да ви помоля за тишина. Започваме с 13-та точка. установището на Ламберт Ван Нистел Рой. Имаме 12 компромиса. Повечето от хората, доколкото знам, ги одобряват. Започваме с първия компромис. Кой е за? Против? Ясно е, че се приема. Преминаваме към компромис 2. За? Против? Приема се. Забравих е, въздържали, но приема се. Трети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме на компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме на изменение 35 за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 против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено. Проверяваме съвсем бързо електронно по 17-то изменение към точка от преамбюла 5. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 23 против, 18 за, значи се отхвърля. Преминаваме към изменение 3. Кой е за? Против?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 искане от госпожа Дели. Първата част. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега гласуваме окончателно по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 39 за, 1 против. Приема се. Uh, Сега преминаваме, колеги, по много трудно гласуване. Искам да се съсредоточите, да внимавате доклада на Констанце Крел за а, политически предизвикателства и бюджетни ресурси за устойчива Европа след 2013 година. Дали можем да започнем? Госпожа Констанце Крел иска да каже няколко думи. Благодаря ви. Наистина това е трудно гласуване. Така че искам да благодаря на всички, които активно работиха за това да се изготви добро становище. 103 изменения бяха внесени. А разполагах само с десетина дни, за да обсъдя измененията, с носителите и с докладчиците в сянка, защото само преди десетина дни получихме преводи. но наистина, ако искаме да внесем това становище, трябва да го гласуваме. Благодаря на всички, които участваха в дискусиите, в преговорите. Естествено, ако бях включила всичките 103 изменения, щеше да се получи дебела книга и е, в комисията Шуре никой нищо нямаше да разбере. Изготвих компромисни предложения заедно с докладчиците в Сянка и исках ясно да подчертая, че целта е, е да е, се поиска от комисията Шуре бюджет за регионалното развитие. И тук не беше необходимо да се навлиза в прекалено много подробности относно разходването на тези средства. Важното е да се определят принципите. Например, ако в параграф 5 се говори за приоритети, това означава, че сме готови да обсъдим и да приемем изменения, че проявяваме отвореност по отношение на политиката на сближаване, а не в най-големи подробности да бъде фиксирано всичко в сферата на културата, на спорта и така нататък, да бъдат посочени ясно основните насоки, а в подробностите ще бъдат обсъдени по-късно. Именно за това обединих някои от измененията в компромисно предложение. Стремила съм се да избегна конфликтите. Разбира се, че има различия в мненията на различните групи. Това ясно се вижда по отношение на две теми. Дали ще бъдат приети преходни разпоредби или ще имаме междинна цел или нова цел мисля, че комисия Шуре няма такава необходимост, кое за кой регион се предвижда. Има региони, които са в преходен период. Всички тези детайли не сега трябва да бъдат решавани. Е, така или иначе се нуждаем от е, повече време за задълбочен анализ. Именно за това ви приканвам да гласувате компромисните варианти, компромисните предложения, да загърбите дискусията за сега. А, такава ще бъде организирана на по-късен етап. На второ място, необходимо е да бъде решен проблема и с неизразходваните средства. А, това може би недостатъчно е било разбрано. Във всяка държава членка остават а, средства, понякога стотици милиони, дори милиарди а, неосвоени средства. И а, тези пари се връщат в националния бюджет, а ние нямаме право да ги пренасочим в друга сфера. В предложенията за изменение има различни варианти. Ще бъдат върнати в бюджета на региона или на държавата членка или в на Европейския съюз. Тук също има изготвено компромисно предложение. Моля да го приемете. Тези средства трябва да останат в бюджета на, съюз, на Европейския съюз и след това да бъде взето решение за тяхното разходване, а не в националните бюджети. Защото е, винаги е, тук има конфликт между комисията и парламента и държавите членки, защото министри на финансите искат да си възстановят средствата. Но с оглед на предизвикателствата, които стоят пред нас, ние можем да пренасочим тези средства, да ги преразпределим. Така че наистина ви призовавам да гласувате за този компромис. Моля ви да проявите разбиране не може в, един компромисен, в едно компромисно предложение буквално да бъде включен текста на изменение. А компромиса трябва да облегчи гласуването. А, така че, за да облегча процедурата, ще направя устно предложение за изменение по последния параграф. Имаше затруднения, които ни създават и преводите. Така или иначе, последно предупреждение искам да отправя към вас. Нямам никакво намерение да променям текста на договора с а, а, това становище ще има помощи чрез кохезионните фондове за най-отдалечените райони. Това така или иначе е, е включено в становището. Така че моля да не внасяте устни изменения по време на гласуването. Късмет желая. Благодаря. Констанца говори толкова дълго, значи нещо тук има. Ламбер, моля ви съвсем накратко. Това е много специален доклад и много специален момент. Е, за това трябва да му отделим специалното внимание. Не всички е, комитети, е, комисии подготвиха становищата си категорично за комисията Шуре. Повечето комисии пишат писмо. Обаче в нашата комисия направихме пълен дебат и според мен той беше необходим. Затова имаме и цялостно становище което можем да споделим с комисията Шуре. На 10 феврари, например, ще има такава среща. Трябва да защитим тези позиции, по които сме съгласни и трябва да ги съобщим на останалите това е точният момент да го направим. Забележките, направени от докладчика Констанце Крел за някои от тези точки, нека така да ги нарекам, е, някои от тях не са напълно ясни за така в полза на докладчика трябва да кажа, че категорията преходни правила и имаме известна информация, която получихме тази сутрин, нова информация от комисаря. Трябва да намерим начин секретарията и председателя да включи по някакъв начин този въпрос в нейния ред. Не този дебат да продължава за винаги, неопределено в бъдеще, но може би в доклада на Маркос Пипер да намери място. Но така или иначе имаме абсолютно желание да дебатираме тези неща и да ги изясним. В този момент ЕНП подкрепя всички компромиси в отговор на вашата молба, ЕНП подкрепя всички компромиси с силно желание да се получат допълнителни разяснения. Това имах да кажа за момента. Uh, uh, uh, Има проблем с броя на хората, които могат да гласуват. Съобщават ми и а, че при социалистите има подобен а, проблем, не и при зелените, но машината ще ни каже, имайте предвид, че може да се наложат корекции в известен момент. Та преминаваме сега към гласуването. А, много по-бавно ще процедирам, отколкото правим по принцип, защото току-що получих а, листа. As, as Можем ли да започнем гласуването по компромис 1? Компромис 1. Кой е за, колеги? Кой е против? Ясно е, че се приема. Преминаваме на компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Има устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Осмо изменение, според както е изменено с устното, за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 11. Има и тук устно изменение, което се иска от автора. Има ли някой против това изменение? Тогава не можем да го гласуваме с устно изменение. Затова 11-то изменение без изменението устно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. Кой е за? 12-то изменение. 12. Извинете, дали може да спрем известно, за известно време с гласуването? Не видях устното изменение по 11-то изменение. Както аз чух, не се приема, както разбрах, не се приема устното изменение. Кой беше против? Констанце Крел. Аз не видях кой вдигна ръка. Няма нужда от проверка, ясно е. Сега да минем на 12-то изменение. За. 12 за. Против въздържали се. Ясно се приема, обаче колегите казват, че не е ясно. Проверка по електронен път за 12-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 17 против, приема се. Изменение 13. За. Против? Ще се наложи да проверим. 13-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 16 против. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се? Приема се. Преминаваме към втора част на изменение 14. Втора част на изменение 14. За? Против? Ясно е, че се отхвърля. Преминаваме към компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към компромис 5. За. Има, извинете, по този е, компромис, точка 5, е, има списък на регионите е, с, в трудна ситуация и ние трябва да посочим и най-отдалечените райони. Те не са включени. Има ли някой против това осно изменение? Вие сте против устното изменение, така ли? Значи не можем да гласуваме с устното изменение. За съжаление, ще гласуваме компромис 5 без устното изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 43. 43 за. Против. Не е ясно въобще. Трябва да проверим. Гласуваме електронно по 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 15 против, значи се приема. 46-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 6 за, против, въздържали се, Приема се. Минаваме на компромис 7 за против въздържали се. Приема се. Компромис 8 за против въздържали се. Приема се. 62. Изменение 62. Тук, колеги, имаме гласуване по две части. Първа част 62, първа част за, против, въздържали се. Това се приема. Втора част за, против. Изглежда, че се отхвърля. Проверка, втора част Втора част на 62-ро изменение. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 против, 15 за. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 72. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение на 73? Няма. 73 с изменението за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме на компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53. Тук имаме разделно гласуване. Гласуваме само втората част на това изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме третата част за. Против? Трябва да проверим. Трета част от изменение 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 за, 17 против. Приема се. Преминаваме към изменение 75 за, против, отхвърля се. Преминаваме компромис 12 за, против, въздържали се. Не мога да кажа категорично. Компромис 12 да се провери електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за 18, 21 против, 18 за, 2 въздържали се. Отхвърля се. Отхвърлихме компромис 12. Сега изменение 78, колеги. 78. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 13. За? Против? Да, Констанца Крел. Смятам, че това е времето да се даде устно изменение за улесняване на нещата. Искам да се заличи думите level of. Извинете, за 14, 14 компромис става въпрос. Моля ви, сега 13-ти компромис без устни изменения. Игнорирате това, което каза Констанце за компромис 13 против, въздържали се, приема се. Сега компромис 14. И тук имаме две разделни гласувания. А, не, не. Тук е мястото, където има устно изменение. Моля ви, колеги, слушайте внимателно. Ако погледнете компромиса, ще откриете думите level of равнище на съфинансиране. Тези думи искам да се заличат. Level of. Т.е. тук няма санкция всеки път България, като трябва да плаща 15% от съфинансирането. Това трябва да го обсъдим по-късно. Трябва да заличим думите level of автора на изменението, господин Кадек, се съгласи с това и за това се надявам ЕНП също да се съгласи с това устно изменение. Ще улесни доста нещата, защото тогава не е необходимо да имаме и три части разделно гласуване, тогава ще имаме разделно гласуване в две части председателя. Ясно е, че говорим за съфинансиране, но не и за нивото му. Тоест, това не променя самата концепция. Тогава да преминем към гласуването. Компромис 14 гласуваме първа и трета част, без да гласуваме втора част. Нали така? Елизабет Шрадър, така ли е? много просто 14-то е, компромис да го гласуваме безразделно и да се включи само устното изменение. Само един път да гласуваме по компромис 14. Да, Констанце Крел. Извинявам се. А, е, Зелените са единствените, които помолиха за разделно гласуване. Затова това искам да чуя дали от консерваторите също се отеглят от разделното гласуване, какво е мнението им. Иначе, ако те настояват, ще имаме разделно гласуване за трета част. Може би по-добре разделно гласуване, каза председателя, а, за да избегнем проблеми. За кой е пър, за първа част от компромис 14? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме трета част за против въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 87. За. Против. Проверка по изменение 87 не е ясно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 за, 22 против, което значи, че се отхвърля. Дали някой може да го изтълкува? имаме поравно 22 на 22. Значи се отхвърля. Отхвърля се. Отхвърля се, съжалявам. 88. А, извинете, компромис 15. За компромис 15. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 90. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 с устно изменение. Кой е против устното изменение? 95 с изменението. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Сега за параграф 19 има устно изменение. Искате да кажете нещо, Констанция Крел? Äh, да, 19 параграф беше надълго обсъждан. Имаше проблеми, свързани с превода. Именно за това се връщам на този текст. И политиката на сближаване интелигентна, устойчива и приобщаваща играе съществена роля в стратегия 2020 и трябва да се допринесе към тази, за тази цел. implementation of these across various budget headings as cohesion policy should have its own heading within the eu budget. das ist abgesprochen mit allen schattenberichterstattern und antragstellern und ich denke das ist ein sinnvoller kompromiss. Това го обсъдих с всички а, докладчици в Сянка. Те са съгласни. Председателя, а, благодаря за поправката, защото това избягва един капан, в който може да попаднем. Затова сега гласуваме параграф 19 с току-що изменението внесено от Констанция Крел. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. 41 за, 1 против, 1 въздържал се. Не е лошо. we move, uh, dear colleagues, the celebration will come, but now we, have to move. Колеги, ще дойде време и за празнуване. Следваща точка е проектостановището на Андрей Ковачев за интеграцията на ромите. Започваме гласуването. Компромис едно. Кой е за компромис едно? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към компромис 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 11-то изменение. И има ли някой против устното изменение? Няма. Добре. Тогава с това изменение гласувайте за 11-то изменение. За, против, въздържали се, но нека да проверим електронно. 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа против, един въздържал се, 18 за. 12-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 3 от Преминаваме към компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до 24-то изменение. Кой е за? Кой е за 24-то? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 29-то изменение, има устно изменение, има ли някой против устното изменение, тогава ще го гласуваме. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Стигаме до 31-во изменение. Кой е за 31-во изменение? Кой е против? Нека да проверим електронно 31-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за. Е, приема се. Пето компромисно предложение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Стигаме до шесто компромисно предложение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 39-то. Кой е за 39-то? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 40 не се гласува по него. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до 44-то изменение. А то отпада. Така че отиваме до 49-то. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 50-то изменение, кой е за него, против, въздържали се, приема се. А, няма устно изменение по 51-во, т.е. има, има ли някой против? Няма. Тогава да гласуваме кой е за 51-во, така изменено, кой е против, въздържали се, няма, приема се. И така, нека да гласуваме а, по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 гласа за, един против, няма въз... 4 въздържали се, приема се поздравления. А сега Виктор Бощинаро иска да каже няколко думи. Госпожо председател, само мога да съжалявам, че по някой път политическите ни пристрастия а, са в конфликт с европейските ни ценности, защото моето устно изменение изразяваше това, което Европейския парламент постоянно казва, че и това, което Европейската комисия каза наскоро. Спомням си цитата на Вивиан Рединг. Е, достатъчно, стига толкова. Е, и всъщност дискриминацията става европейска ценност по този начин. Исках само да се запише в протокола моя коментар. Минаваме на шеста точка от дневния ред. Е, това е проект становище, изготвено от Салваторе Карона, Европа водеща световна туристическа дестинация. Колеги, моля ви, тези, които искат да напуснат, тук нямаме почивки в заседанието. Господин Олбрихт и господин Еленичък, ако искате да си говорите, моля ви извън залата. Салваторе Карона, имате думата. Э, questa... Е, ще бъде съвсем кратък. Този доклад заедно с водеща комисия транспорт. Според мен поели сме правилна посока. Това е нов тласък на сектора туризъм и ясен принос в подобряване на имиджа на Европа. Така че смятам, че отлична база предложението на комисията, убедителен текст, който ще позволи да възприеме една нова стратегия в сферата на туризма. Европейския съюз е първата е, туристическа дестинация в света. 370 милиона туристи през 2010 година, 40% от е, туристите в света. И а, за 2011 година се говори за развитие а, след а, спада през 2009. А, Бразилия, а, Китай а, а, също са а, сред търсените дестинации, но туристическата дейност, както всички знаем, е в състояние да доведе до растеж и до създаване на работни места. Европейската индустрия, туристическа индустрия създава повече от 5% от БВП. Така че туризмът играе съществена роля за економическата и социална интеграция, за различните региони, островни и планински, най-отдалечени райони. Именно за това се налага да се създаде една европейска политика в сферата на туризма – която добре да обхване това, което предлага всяка държава членка, да бъде по-добре интегрирано на европейско ниво. И ролята на регионите, на общините играят тук особена роля. Те трябва да бъдат още по-активни и да бъдат включени още по-пълноценно в тази политика. В Комисията, изграждаща своята стратегия, поставя акцент върху два елемента конкурентоспособност и устойчивост. И съгласно разпоредбите на Лисабонския договор, трябва да се насърчава конкурентоспособността на този сектор. И не трябва да се забравя, че без устойчиво развитие няма економически растеж. Проектостановището се съсредоточава върху тези два основни елемента. Европейският съюз продължава да бъде първата световна дестинация и трябва да се развива разнообразието и богатството във всяка държава членка предлагането в сферата на туризма трябва да бъде устойчиво и качествено, като се изтъкнат историческите, културните ценности, опазването на околната среда, непрекъснато обучение на операторите в този сектор, усъвършенстване на транспортните средства, развиване на обмена на добри практики, по-добра координация на всички, които работят в този отрасъл – така че трябва наистина да се направи качествен скок в целия сектор. В проекто становището подчертавам потенциала, който съществува в тази сфера, значимостта на сближаването във всички насоки между държавите членки, социални, економически и да се вземат мерки, които да насърчават конкурентоспособността, да се увеличи качеството на предлагането, разнообразяването на услугите, развиване на нови форми на туристическа дейност, не само сезонни, отчитане на човешкия фактор и професионалните качества. Друг важен аспект, който, за съжаление, не можах да включа в проекто становището поради липса на място, визовите облегчения за туристите, подпомагане на средните и малки предприятия, които работят в този сектор – по-бързо прилагане на директивата за електронната търговия. Благодаря за вашето внимание. Изложих ви основните насоки в моя текст и с интерес ще ви слушам. Благодаря, господин Карон. Докладчиците в сянка, искате ли да вземете думата? Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Да, ние споделяме. Споделяме в общи линии мнението на докладчика. Що се отнася до това, че е нужна повече конкурентно способност, без да се загърбва заради това устойчивостта на туристическата ни политика. Разбира се, много е важно да полагаме усилия днес в областта на иновацията. Това е важно днес, за да можем да бъдем конкурентни утре. И това можем да го постигнем чрез диверсификация на сектора, така наречения социален туризъм, който залага за качество на услугата. Сега, има поредица изменения, които ще представим във връзка с този доклад, за да бъде той по-добър. На първо място, нека позволете ми да споделя следното. Ние зачитаме принципа на субсидиарността и не бива да прекаляваме с регламентирането в областта на туризма особено след правомощията, които ни предоставя Лисабонския договор. Затова ни е нужна една по-активна конкурентна политика, за да се избегне злоупотреба с доминиращо положение, с господстващ монопол. Това се случи в Испания вече, на Балиарските острови и ем, познатата в парламента туристическа агенция Томас Кук. Това ще ще ни позволи да отворим вратите пред малките и средни предприятия и индивидуалните, едноличните предприемачи. Така ще имат повече финансиране, възможност да участват в програми от сорта на Калипсо, например, както и да си сътрудничат между държавите членки в нетуристическия сезон, например, чрез обмяна на групи туристи от третата възраст, например. Когато говорим за така наречените европейски етикети, това е, ще ни помогне да си дадем сметка за това, че много вече е създадено. Има етикет за доброкачествен туризъм, за такъв, за унакъв вид туризъм, така че няма защо сега да измисляме и нови. Преди да се хвърлим към създаването на нещо ново, нека да видим какво вече има и да не натоварваме излишно. Аз бих призовала и за създаване на стратегия за брегови и морски туризъм. Той е различен от останалия. Вече съществува като приоритет в а, документите на комисията. Може и ние да се присъединим с това и да въведем така наречения островен тип туризъм в нашите, в нашите размисли Европейският съюз е важна туристическа дестинация, всички сме съгласни, субсидиарността е изключително важна в този смисъл и нека да не слагаме на първо място едни, на второ и на трето други. Това няма да създаде равновесие. Сега, във връзка с така наречените възникващи економики, БРИК, Бразилия, Индия, Китай и Русия, бихме могли да противодействаме така, щото част от туристите, които отиват там, да дойдат към нас. За това може да ни помогне така наречения воден или речен туризъм, гастрономически, винолозарски, ако мога така го, да го нарека, конен туризъм. други думи, има много и различни форми. Не съществува само традиционният туризъм. Сега има нещо, което е много интересно, трудно е обаче да го вместим. В много туристически дестинации на Балеарските острови има вече конкретни примери за това. Когато през 60-те години се регистрира така наречения туристически бум, започнаха да се строят хотели наляво и надясно без много мисъл. И сега трябва да се справяме с това. Затова предлагам още в следващите финансови перспективи да се застъпи възможността за, за реконверсия на вече морално устарелите туристически дестинации, за да може това да се използва като като инструмент за устойчивост и конкурентно способност. Знам, че това е трудно. Знам, че има някои туристически дестинации, които вече не са конкурентни способни, просто защото са бе западнали морално устарели и безинтересни, но пък хората от това живеят. Ето за това пледирам да го включим и него. И сега последното ми изменение е свързано с така наречените трансевропейски транспортни мрежи, тъй като туризма живее от пътищата, от това, че навсякъде може да се отиде от всякъде. Затова в туризма трябва да включим и залог за конективност, смисъл на взаимосвързаност. Благодаря. Имаме представител на докладчика в сянка от групата АЛДЕ, Рика Манер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, искам първо да благодаря на докладчика за много доброто становище, което мисля, че покрива почти всичко, което трябва да се каже. Госпожа Сабисар е нашия докладчик в Сянка, но тя не успя да присъства на сегашното заседание и ме помоли да представя някои от нейните идеи. Госпожа Сабисар подчертава, че е много необходимо да се постигне контрабаланс на сезонния туризъм, в, да се насочим към туризма свързан с здравеопазването, минералните извори и така нататък и към различни целеви групи, като например възрастните, младите, също така развитието на устойчиви форми на туризъм, ще, и нуждата от него ще се появи в близко бъдеще. Затова трябва да запазим всички елементи, които се нуждаят от опазване, като например културното и историческо наследство. За да постигнем своите цели, трябва да подчертаем качеството на работните места в туристическия сектор, защото трябват езикови познания, трябват технически познания, трябва да ги насърчаваме, за да и направим това трябва трябва да използваме Европейския социален фонд и други инструменти. По отношение на качеството, госпожа Сабисар, нашия докладчик Сянка, смята, че наистина си струва да се разработи европейски етикет, който да разграничава продукта като такъв и да е гаранция за неговото качество. Това а, а, придава един а, основен имидж, по-друг имидж на този сектор. Госпожа Игой. Sí, buenos días, muchas gracias. благодаря. Започвам я с поздравления към колегата Карона за чудесно свършената работа. Признавам, че предложението на комисията е много добра изходна точка, но искам и аз да добавя нещо. Всички знаем, че туристическият сектор представлява повече от 10% на БВП, на цялата ни всъщност економическа дейност и е изключителна, превъзходна възможност да противодействаме на сегашната економическа и финансова криза и да създадем нови работни места. Затова нека да не забравяме, че туризмът е хоризонтален сектор. И затова лекарствата, които ще даваме, за да облегчим страданията, трябва да имат същия този хоризонтален ефект регионално сътрудничество, сътрудничество с транспортния бранш и така нататък. Ето за това трябва да подчертаем важността на туризма в островните, отдалечените региони, тъй като там е, той е основен поминък и представлява, освен всичко останало, възможност за економическо съживяване на западнали региони и на обезлюдени региони. Споделям мнението на докладчика, че трябва да се противодейства по някакъв начин на сезонния туризъм и да се диверсифицира туристическата оферта. Разнообразието на европейските региони го прави възможно. Може да отговорим на търсещите туристически услуги по всяко време на годината. И затова трябва да подготвим по-широк спектър туристически услуги, ученически, туризъм, туризъм за възрастни хора, като например Калипсо, научно-изследователски, познавателен и така нататък. Можем, разбира се, да започнем с обмен на добри практики между всички фактори от бранша. И за това приветствам инициативата за създаване на европейска рамка за един европейски етикет, който да оценява качеството на предоставената туристическа услуга. И тук пак е добре да си сътрудничим и обменяме добри практики, да се получим, например, от е, примера на Испания и други средиземноморски държави. Благодаря. И аз благодаря. Следващия оратор господин Карини. Uh, благодаря. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Дадоха ни много добра основа за разработването на ясна политика за туризма на целия Европейски съюз, както и да се е, даде необходимата подкрепа, която да стои зад политиката. Аз идвам от а, е, туристическата столица на моята държава, град Клауни в а, е, Южна Ир... Ир... А, Ирландия. И а, всъщност много са възможностите, но и предизвикателствата на развитието на туризма. Явно е, че има проблем с сезонността особено с застаряващото на население хората имат повече време, когато се пенсионират. Всичко това а, може да се използва, за да се разшири продължителността на сезона в цяла Европа. В развиващите се държави, като Индия и Китай, Южна Африка също така, те също ще навлязат в този пазар, защото с повишаването на стандарта на живот те също ще искат да пътуват. Тук има някои въпроси свързани с визите. Може би трябва да се улесни процедурата за идване в Европа. Нещо подобно имаме като проблеми в нашата държава. Мисля, че с интернет имаме още по-голяма възможност да а, предоставяме информация, знания за това, което се предлага, за региони, които преди не са били достъпни за хората. Това мисля, че може да се използва да се създаде желание за пътуване и за идване конкретно в Европа, като една от водещите дестинации, защото в цяла Европа всичко всъщност е, е на лице. Всяка държава си има привлекателни страна, страни и а, трябва обаче да разгледаме Европа като единно цяло, като такъв пакет и всяка държава членка да допринесе съответно с а, своите предимства. В нашата държава миналата година имаше намаляване на туризма а, с около 1 милион. В държава от 4 милиона това си е направо огромно намаляване. Рецесията е една от причините, причините вулкана, който избухна и пръха, който затвори въздушното пространство. Но от друга страна много от проблемите са свързани с лошия маркетинг. Когато говорим за най-добри практики, мисля, че всички можем да извлечем полки от най-добрите практики, да видим какво правят успешните държави на пазара. И знам, че ще има скоро избори ще има промяна в правителството и целият подход на Държавната агенция и как те си вършат работата ще трябва да се промени, за да се извлече максимума от потенциала. Но освен това, за да използваме ресурсите в Европа повече и в моята държава, пък и в други държави съм сигурен, че трябва да станем по-европейци и да се е, възползваме от това. Трябва да се получим едни от други, за да видим на къде върви цяла Европа, какво се насърчава на европейско ниво и това ще помогне на всички в Европа и в нашата държава да е, постигнем резултатите своевременно. Друг факт, който е свързан с стратегията до 2020 година е подобряване което ще доведе до подобряване и на туризма, е а, движението на хората. Колкото повече хората се движат из Европа, това си е форма на туризъм и искаме да насърчим хората да идват отново и отново. Например, младежи, които идват тук в Брюксел, в Страсбург да учат или на някакъв обмен, да насърчаваме всъщност тези хора да идват отново или да посещават и други места. Това е потенциал, който трябва да използваме и съм сигурен, че можем да направим Европа не е само дестинация номер едно, но и нещо повече. Дестинация номер едно за в бъдеще, което да създава растеж и, девел... Е, и а, развитие. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Наистина много положително развитие имаме с този доклад. Заповядайте, господин Онгоракис. Е, е, Благодаря, господин председател. Искам да привлека вашето внимание върху няколко сериозни аспекта, които се отнасят до всичките наши държави. И за съжаление в проекто решението не се говори изобщо за това. А това ясно се проявява на, във всички региони. На първо място инфраструктурата. Доста често в туристическите а, региони а, се посреща голям брой а, туристи, посетители в определени периоди, много повече от местното население. Това създава доста проблеми. Разбира се, тези хора са добре дошли, но има инфраструктурни проблеми. Особено островните региони. Това е първият въпрос, който искам да засегна. Втория въпрос не следния. Не знам как стоят нещата в други райони, но в Гърция има ограничен достъп до някои брегови региони. Става дума за частни ивици и до тях нямат достъп туристите. Освен това, има и друг проблем. Много търговци лъжат клиентите. Примерно, организира се посещение на група туристи, а фирмата фалира преди края на престоя им. Те как трябва да се върнат? Освен това, има случаи, при които туристическата дейност се използва само за лично обогатяване, да речем в Корфу, в Родос. Не знам дали някои от вас са запознати с това. Положението е много трудно, защото има пренаселеност Просто искам да привлека вашето внимание върху тези факти, както и за заплащането, нищожно заплащане на труда на млади хора, на работници, които идват от България, Румъния, Чешката република и които работят в Гърция с заплащана в размерите на 5-10 евро на ден. И а, а, се казва, че тези хора се обучават в момента и за това така е заплатен техния труд. А, също така за круизите има а, известни а, затруднения и проблеми. А, за това изобщо не се говори в текста. Екипажите на тези кораби също не са заплатени достойно. Съжалявам, че в точка 8, може би пък е грешка при превода, не знам. Какво се казва тук? Казва се, че е, възрастните е, хора са пазар, е, който може да нарасне значително. За първи път чета подобно нещо, че хора са пазар. И то, който може да се развива. Благодаря, господин председател. Франсуа Алфонс. Франсуа Алфонс. Благодаря, госпожо председател. От името на докладчика в Сянка се изказвам, защото той не можеше да остане до края на заседанието. Наистина, за нас това е много важна дейност, не само по отношение на участието в БВП, но и като лост за развитие и този ефект на лоста се осъществява в островите, е, планинските райони и е, други подобни райони, които наистина е, се развиват. Наистина трябва да поставим ударението върху тези специфични райони. Да, наистина има структурни затруднения. Липса на вода, например но е, трябва наистина да е, се обсъдят по-внимателно някои проекти, като е, тези изграждане на голф игрища, които обаче нанасят вреда на някои природни ресурси. 60% от туристическата дейност в Европа зависи от качеството на околната среда, на природните дадености. 80% от международния туризъм се осъществява чрез структури, които са силно агресивни към околната среда. Това, разбира се, противоречи на интересите на тези приемни зони и интереса, проявяван от туристите в днешно време към зони, където има традиционна култура и е, природа, е, които се съхраняват и опазват. Затова смятаме, че трябва да се подкрепят новите форми на альтернативен туризъм и е, баланса между економическите, социални и екологични дадености. Альтернативните форми на туризъм, там където се развиват, наистина успешна дейност и дават възможност да се запази ландшафта, които да запазят своята притегателна сила. Важното според нас в заключение, че тези а, сфери, а, околна среда, туризъм и култура са взаимно свързани и туризма трябва да се развива и в альтернативни посоки, така че а, да се управлява ефективно въздействието върху околната среда. Ние, разбира се, ще участваме в дискусията по време на обсъждане на измененията. Благодаря, Франсуа Арминия Мацони. Grazie Presidente. Io credo che questa eh, strategia politica... Благодаря, господин председател. Смятам, че тази стратегия, представена от комисията, е добър знак по отношение на отношението на Европейския съюз по този въпрос. Така че аз споделям тази позитивна гледна точка. Е, становището на колегата Карона допълва това, което беше направено. Можем да се съгласим, да го приемем, но би било добре да се формулират и някои предложения за а, усъвършенстване, с допълване на текста, който ще бъде представен от нашата комисия. Наистина трябва да се подчертае качеството и многообразието на тази дейност в този сектор – а що се отнася до качеството, смятам, че трябва да се подчертае връзката между инициативите, които ще бъдат подети, обвързването на туризма с Създаването на европейски етикет, отчиташ а, опазването на паметниците на културата и тези, които са в списъка на ЮНЕСКО, на паметници от е, световно значение. И това е нещо, според мен, особено важно. Освен това, различните видове туристическа дейност трябва да бъдат диференцирани да бъдат обвързани с други показатели, развитие на обучението, което да бъде специализирано, да се посочат също така различните форми туристически дейности, които ние възнамеряваме да развиваме. И много важно е нашата комисия да избегне отделянето на тази политика за насърчаване на туризма от регионалното развитие. В точка трета това ясно е посочено, в точка трета на становището, но може да се изчисти още формулировката, така че да бъде още по-ясна. И според мен би било добре да се припомни потребността от защита на потребителите, както е посочено в точка 7 от докладчика, трябва да се развива използването на нови технологии, използването на нови технологични инструменти, но същевременно това е свързано и с нови гаранции. Един доста деликатен въпрос. И смятам, че това трябва да бъде упоменато. Радвам се, че се говори тук и за малки и средни предприятия. Но като е, знаем какъв пазарен дял заемат е, огромните компании, които остават съвсем малко място за средните и малки предприятия, наистина трябва те да бъдат по-добре защитени. Благодаря. Е, Луис Алвес, ако може да е съвсем кратък защото имаме много кратко време. Да, много добре, ще съм възможно най-кратък. Интегрирането на туризма в природните забележителности, това следва да бъде още един приоритет в доклада. Имам предвид Природа 2000, Натура 2000 има толкова много възможности там да се работи по въпросите на диверсификацията на туризма в Европа. Благодаря. Господин Карон, искате ли накратко да отговорите? Да, много бързо. Просто да кажа следното. Благодарности първо на всички за вниманието, с което четат и коментират този доклад. Благодаря и за изразените идеи. Смятам, че съществуват всички необходими условия да подобрим съдържанието на доклада. Всички изразени мнения са много убедителни. Позволете да кажа следното. Не знам, господин докладчик, дали ме слушате в момента? Имам чувството, че не ме чувате. Да, става дума за следното предложение. Европа е един от континентите, където хората все повече застаряват. Населението е все по-застаряващо. Затова следва да гледаме на тях като сила, а не като на пазар. Сила, която ще подпомогне не само туризма, а изобщо економиката като цяло. Затова се надявам, че всички необходими условия ще бъдат на лице, ще бъдат включени в измененията на доклада. Благодаря. Благодаря. Благодаря за размяната на мнение. Единствено мога да кажа, че края за подаване на изменение 3 е февруари, 6 часа вечерта. Сега минаваме към последната съществена точка по дневния ред обмен на мнения по документ, подготвен от Маркос Пипер, като реакция на петия доклад на комисията относно сближаването, свързан с стратегията за сближаване за периода след 2013 година. Това е първата размяна на мнения, в която Маркос Пипер ще представи своя проект доклад. Смятам, че ще има и добра дискусия. Сега давам думата на Маркос Пипер да направи някои уводни бележки. Frau präsidentin! Es geht um den fünften Kohäsionsbericht. Es geht aber благодаря, госпожо председател. Това е петия доклад относно сближаването и свързан с стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 година. Искам да се съсредоточа върху две области. Първо, доклада относно сближаването и второ съобщението на комисията, свързан с заключенията. Това са двата основни документа. Тук докладите и коментарите на, комисиите, на, на, на колегите от нашата комисия са много важни. Доклада представен за 2007-2013 година, доклада за Лисабонската стратегия, стратегията до 2020 и връзката и с политиката по сближаване. Искам да се съсредоточа още по-силно, отколкото съм посочил в работния документ, върху бъдещето. Преди предложенията за регламентите да дойдат при нас, имаме много малко възможност в парламента. Въобще нямаме даже възможност да изразяваме мнението си по предложенията на комисията. Затова искам да се съсредоточа повече върху бъдещето и върху няколко ключови теми. върху новия орган за регионите, стратегическа цел 3. Това са неща, които се разглеждат от други докладчици. Искам да структурирам доклада по различен начин и е, искам да призова за е, повече старание и да предизвикам повече внимание и економическите условия са въпроси, които искам да посоча като предварителна информация, тези фактори, които ще доведат до растеж и след това искам да се съсредоточа върху въпросите за бъдещето. Всъщност тук е най-голямото поле за дискутиране относно бъдещето. Само няколко предварителни до, коментара по предложенията на комисията. Споделям становището, че е необходимо да бъдем повече ориентирани към резултатите. Трябва да има показатели, които са сравними. Основните предложения на стратегията до 2020 година са убедителни, въпреки че не всички изисквания за сближаване се покриват от стратегията до 2020 година. Освен това, е изключително важно за сътрудничество в бъдеще е, е обвързването на държавите членки, работата между тях по отношение на е, съдържанието и проверката на разпределението на ресурсите. Основно сме съгласни с комисията, но е необходимо да има конкретни предложения за прилагането по-нататък, за да може държавите членки и парламента да ги е, обсъдят и да видят дали са приемливи за тях. Затова това е едно предизвикателство за всички. Концепцията за европейската добавена стойност не е ясно дефинирана, особено ако погледнем в контекста на политиката по сближаване всичко, което е свързано с измерването на резултатите, задаване на целеви нива е все теоретично. Може би трябва да бъдем по-конкретни по тези въпроси. Но тогава ще трябва да призовем и комисията също да бъде по-конкретна в своите предложения. Кръстосаното съответствие и развитието на партньорства. Смятам, че трябва да приветстваме това по принцип, но пак всичко е много теоретично. Трябва да се стабилизират тези неща по отношение на партньорствата за развитие те са споменавани само в контекста на участието на държавите членки. Как ще гарантираме, че а, регионите а, също са включени в този процес? А пък от там нататък разделението между държавите, членки и регионите трябва да е честно, да е справедливо и да е свързано а, с сближаването. Има 36 въпроса, които а, са зададени. Не мога да отговоря на всички от тях, но а, това, което ще кажа, че ще има фокус върху стратегията до 2020 година и подчертавам, че тази стратегия е всъщност кръстопътя вече кохизионната политика да я завържем само с един от аспектите на стратегията, да кажем устойчивост, не е достатъчно. До момента бюджета и структурата на целите не са достатъчно ясни. От 2007 до 2010 година резултатите трябва да ни насърчат да се придържаме към 7 годишния период за планиране и прилагане. А само върху една област съм се съсредоточил по отношение на стратегията до 2020 година, когато говорим за инфраструктура, нововведения, климатични изменения, за щитаване на околната среда. Съгласен съм 100%, но се чудя дали можем да разгледаме всички тези основни области, които са засегнати стратегията, например отпадането от училище, децата, които напускат училище, борбата с бедността, заетостта. Не знам, не съм сигурен дали можем да разчитаме на модела на сближаването по тези въпроси. Има тук проблема за а, европеизацията на социалната политика? Докъде можем да стигнем? Доколко можем да разписваме и да предписваме на училищата, на социалните организации какво да правят? Можем ли наистина да използваме европейски средства на това ниво? не съм безкрайно съгласен с стратегията до 2020 година. Трябва да бъдем по- специфични и конкретни в дефиницията на задачите. По отношение на политиката за училищата, явно, че тя до момента не е успешна. Обаче държавата е тази, която а, страда. Правителството ще бъде изритано от властта. тук няма кой знае колко общо с парите наистина трябва да се съгласим, да се споразумеем по разумно разпределение на ролите, кой какво ще прави в регионите, те са друга тухличка от а, целия строеж. А, те сами също могат да определят някои неща, а, но а, това също не е а, достатъчно разработено. Харесват ми нещата свързани с екологията, обаче енергетиката не е свързана само с зелени технологии. Трябва да вземем предвид, а, че инфраструктурата и връзките между инфраструктурата а, е, са ключа към регионалното развитие. Тоест не става въпрос само за зелена модернизация, но и за строителство, за транспортни мрежи, за връзките между осите по ТНТ. Не може това да го включим под заглавието екология трябва а, също така да си дадем сметка и за данъците а, и за съответните а, разходи, към които ще трябва да прибегнат а, малките региони, за да построят тази инфраструктура. Това са някои основни неща, които съм посочил в работния си документ също финансовите контролни механизми, бюрокрацията съм споменал, БВП, как ще продължим да го използваме като индикатор, дали са необходими допълнителни показатели, междинните категории съм засегнал дали това е необходимо, както до момента се твърди и се описва, и а, без да се мисли допълнително за последствията от такава а, допълнителна категория. Също така дали бизнес системите а, могат да бъдат допълнително подкрепени, поддържани. За това а, се надявам на вашите предложения за подсилване на тези елементи. Няма да говоря за сливане, но най- най-вече за балансиране на а, кохезионната политика и различните а, фондове и а, области, които са свързани с тази политика. Това обаче са подтехнически аспекти, обаче също така трябва да разгледаме въпроса за разширяването на Съюза. Това сигурно ви, а, а, ви изненадва, защото а, кохезионната политика не е а, свързана само с. А, самите държави от Европейския съюз, но и от тези, които се стремят към присъединяване. ИПА, инструмента за пред присъединително подпомагане, свързан с кохезионната политика също. Последният ми пример е свързан с, съфинансирането. с финансирането. До момента, колеги, вероятно си давате сметка, че разглеждаме от различни гледни точки въпроса на най-високо равнище нямаме споразумение в самия парламент по различни въпроси, а пък ние като парламент като цяло занимаваме с съвместно вземане на решение с другите институции, а пък до момента сме били в състояние единствено да а, окажем въздействие е, единствено когато се виждаме очи в очи а, и да видим какви могат да са компромисите. За това а, очаквам дискусията. Искам две неща да кажа като заключение ще ми се участието на комитета по правило 50, което не е свързано с доклада по сближаването. Това ще е голямо предизвикателство. хората трябва да продължат да гледат економически и регионален аспект на нещата. Да не би обаче да се изгубим в процедура, докато правим тези разяснения. На 21 и 22 март има специално изслушване, което се организира специално по този доклад. Проекто доклада ще е на лице или би трябвало да е на лице на 12 април. След това ще се гласува в нашата комисия в седмицата 9-12 май. Се надяваме на пленарно през юни да се гласува. Очаквам вашите коментари и съвместна работа в бъдеще. Председателя, благодаря Маркус. Искам да помоля докладчиците в Сянка дали искат да взема думата. Джордж, искаш ли да започнеш? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Направи той един отличен анализ на работния документ, който е отлична база за бъдеща дискусия. В него са определени основните насоки, по които трябва да се работи в доклада, координацията между различните равнища на управление, къде са насочени средствата, какви са фондовете, как с различните програми и политики. Има обаче някои аспекти, по които ще има доста разнобой. И трябва малко по-детайлно да се разгледат те. В голяма степен зависим от макроекономическите условия в тази сфера, от инфраструктурните реформи, зависим от равнището на съфинансиране, от междинните помощи, политиката на съседство. Всичко това оказва своето въздействие. Трябва да видим как стои въпроса и с период, програмния период. Това исках да кажа. Благодаря, Рика Манер. Благодаря много, госпожо председател. На първо място нека да поздравя докладчика за този първи етап. Работа извършена от него един отличен текст, на който можем да се опрем за нашите дискусии. Убеден съм, че това ще е много важен доклад, който е, ще даде възможност е, да поставим въпросите, да намерим техния отговор. Отправна точка тук е как е, ще бъдат изпълнени целите в рамките на стратегия 2020. Политиката на сближаване обхваща цяла Европа отчита, взима предвид всички зони, които срещат трудности. Виждам, че подчертахте значението на европейската полза. За това, това беше обсъждано в различни форуми. Важно е нашата комисия също а, да отчете добавената стойност на европейската политика. Положително е, е това, че сте изтъкнали въпросите свързани с е, е, изследователската и развойната дейност. Важно е също така, че е възможно да се подобри инфраструктурата за тази дейност. Не е достатъчно да се инвестират средства в държавите членки, за развойната дейност. Трябва също така съществуващите структури да бъдат адаптирани към тази дейност. Положението в отделните държави членки е различно. Е, трябва да се осъществи тясно сътрудничество с програмите за изследвания и е, е, програмите, свързани с развитието на регионите. В Финландия, например, все още има какво да се направи в тази област. И това е много важно, ако се стремим към конкретни резултати. Иновационната дейност също изисква конкретни мерки. Развитие на знанията, а Европа трябва да положи още много усилия, за да реализира по-успешно на пазара иновационния продукт. В САЩ нещата се развиват добре в тази насока а, но важно е и а, при нас иновационната дейност да добие конкретна форма на пазара. Подчертавате също така а, ролята на програмите за сътрудничество и Наистина трябва да видим дали тези програми да останат в бъдеще в рамките на нашите правомощия. Така или иначе дискусията ще продължи. Трябва също така да се насочим към резултатите от осъществените програми, така че да можем да оценим въздействието в дългосрочен план – на тези програми, защото програмите продължават и след като приключи финансирането им. Демографския въпрос също е важен. Споменахте за слабо населените региони и тези, които са по-бедни, но това въжи и за по-богатите региони. Виждам, че в доклада се посочват конкретни мерки за подпомагане развитието на тези региони, особено тези с застаряващо население. Благодаря за конкретния доклад. Има още много предизвикателства пред вас. Елизабет Шротер. Благодаря. Не мога не мога да ползвам този работен документ, защото разбрах логично, че това няма да бъде изходната ни позиция, а изходната ни позиция, и аз определено поддържам това мнение, следва да бъде желанието да обединим тези политики, които нашата парламентарна комисия иска да реформира. И съм съгласна с един такъв подход. Така че всъщност този работен документ не ни е кой знае колко полезен. Защо тогава да изреждаме 35 точки една след друга, без в крайна сметка доклада да има някаква крайна позиция, но това не ми е на мен работа да го съдя. Сега, връщам се към кохезионната политика и Европа 2020. Господин Олбрихт даде много ясен отговор на тези предизвикателства на заседанието на комисията Шуре. На първо място стратегията Европа 2020 видяна като междуправителствен приоритет. С така наречения метод на откритото сътрудничество – бихме могли да се възползваме от предложение излязло от Еврокомисията и от решение взето на национално равнище. Това е всъщност нещо като пресечна точка между европейските и национални политики, без разбира се да се забравят на изконно националните политики, които имат и едно наднационално измерение, свързано с контрола, с проверката, защо се напредва в тази посока, а не в онази, защо не с достатъчно бърз темп и така нататък. Структурата на бюджета обаче трябва да бъде адаптирана по съответния начин, за да се приведе от общ знаменател с другите приоритети на Европа 2020. Трябва да се променят неща, но да не забравяме, че това, което сме постигнали до момента също е ценно и не бива с лека ръка да го изхвърляме. Има фондове, които действат, създадени бяха по една или друга причина и не бива, не бива сега изведнъж да ги задраскваме смятам, че би било много по-разумно да ги прекапитализираме по някакъв начин. Със сигурност има правна основа в нашите учредителни договори, която да позволява една такава операция. Няма да се случи всичко това за една година, може би ще ни отнеме повече време. Има програми, но по принцип това е характерно изобщо за функционирането на програмите. Има програми, има фондове, които обхващат не само едногодишен период, а по-скоро многогодишен. Затова бих искала, ако може, ясно да определим кои са предложенията, предложенията на нашата парламент, на парламентарна комисия, които подкрепяме, предложения изхождащи от Еврокомисията и кои отхвърляме. Ние Еврокомисията и ние, парламентарната комисия Реги, сме европейски органи и следва да се координираме, за да видим какво най-добре можем да направим заедно. Ако изоставим Еврокомисията, ще бъдем и ние носители на вината, ако нещата не се получат. Повечето от предложенията са балансирани, добре обмислени и смятам, плодоносни. Не бива да ги забравяме, да ги задраскваме, да ги отхвърляме така с лека ръка. Затова предлагам да направим едно ясно разграничение между това, което ще подкрепим и това, което бихме искали да се преработи в изходното положение, предложение на комисията. Само по този начин те ще почувстват нашата солидарност. Търсенето на компромис е най-разумният път. И за това нека да видим кой е за, кой е против, какви са основните течения и да действаме от името на мнозинството. Имаме всякакви предизвикателства, нека да спомена само климатичните. Има региони в Европа, които може би след 10-20 години ще трябва да бъдат напуснати от обитателите си, защото ще са наводнени просто. Ето това е един пример за предизвикателство. Може би ще се наложи да напуснат хората, които ги обитават, или пък ще се наложи да забравят всякакъв вид земеделска дейност, защото няма да е възможно там да се отглежда нищо, или пък един друг проблем, свързан с е, южните с южните региони, където има опустиняване и засушаване. Господин Пипер идва от Северна Вестфалия и на неговия регион това не му се случва, но има региони, които страдат. Фондовете до сега се използваха, това е вярно, но има инструменти, които съществуваха, но бяха пратени в забвение и за тези инструменти искам да пледирам. Пледирам, значи, за ясна дефиниция на тези 35 точки, които съставляват документа. Ако може, може би не сега, но ако може политическите групи да изработят ясно мнение и, например, през април месец април месец е след два месеца. Нямаме много време, но бързината може да се съчетае с вещина. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че до момента вече е, сме усетили каква е посоката която е предприета в петия доклад по сближаването. Може би това, което трябва да направим е да освежим и да позапълним някои от компонентите в този доклад, което е направила и докладчика. Някои от въпросите обсъдихме тази сутрин с комисаря за ролята на градските райони, за а, на стимулите за постигнати добри резултати. Съвсем накратко искам да кажа нещо този следобед, което ще се разглежда. Това е въпроса за инфраструктурата. Радвам се, че докладчика спомена този въпрос. Например, в сегашните програми 70% от средства отиват за дневния ред на Лисабон, за подкрепа на бизнеса и така нататък, което не оставя достатъчно средства за важни инфраструктурни проекти. От там, откъдето аз идвам, има доста работа по инфраструктурата, която трябва да се свърши по отношение на пътния транспорт, широколентове интернет, и така нататък. За това трябва да се отдели достатъчно средства за инфраструктурни проекти след 2013 година. Другия важен проблем, който искам да повдигна, е свързан с ширината на интервенциите. Това, което ние виждаме в Обединеното кралство е, че има огромни съкръщения в обществените публичните разходи, което ще е много трудно за нас да осъществяваме съфинансиране за европейските средства. Затова трябва да погледнем какъв е обхвата на интервенциите в краткосрочен план, може би в първата част на следващите финансови перспективи трябва да направим така, че, е, че интервенциите да са по-стеснени, за да може може да си ги позволим. Другото нещо, което искам да повдигна, споменато на страница 5 от доклада, това е ролята на местните власти. Местните власти играят огромна роля в структурните фондове, например, както при тяхното структуриране, така и при тяхното изпълнение. Местните власти трябва да осигурим, че активно участват в следващия програмен период. Трябва да подсигурим тяхното участие при споразумяване на приоритетите в различни договори, например, инфраструктурата и така нататък. Местните власти трябва да си кажат своята дума по отношение на приоритетите. Това, което каза комисаря, че има намерение да го постигне, постигне, но ние трябва да намерим начин а, да осигурим, че това наистина ще се случи в бъдеще. Благодаря, господин си има думата. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че доклада на господин Пипер наистина ни дава възможност задълбочено да навлезем в дебата по целите и съдържанието на политиката на сближаване. Въпросът ми към господин Пипер е следният. На трета страница а, виждам, че според него свободното движение на хора и свободния пазар, най-общо казано, премахват неравенствата между регионите, а, което е тенденция и въпросът, който аз задавам е следният Докладчикът казва, че според него, подчертавам това, тези неравенства ще бъдат заличени от единния пазар. На самия той не е напълно убеден, че този пазар ще заличи различията между регионите и държавите. Иначе защо би казал според мен, т.е. според него. И за това искам да се опра на доклада на господин Микола, е, Миколашик, е, който е, доклад сме обсъждали и в който авторът споменава посочва съжалението си, че само 19 държави са представили всички елементи от интерес за Кохезионния фонд. И трябва да се види на базата на тази информация доколко има сближаване и до каква степен се осъществява тази конвергенция. А, сега, по отношение на стратегията 2020 година, тази стратегия а, далеч няма да а, намали различията, напротив, ще ги задълбочи. И а, дали е възможно да се поиска някой да проучи, да види дали всички тези критерии се изпълняват в всяка държава и да се види какъв ще е резултата от това прилагане. Дали ще се стигне до различие, задълбочаване на различия или до тяхното заличаване дали ще се коригират тези разлики или не. И, е, т.е. по отношение на стратег... Лисабонската стратегия няма никакъв анализ. Е, и за това е, нека да се направи е, такъв, да видим какви е, средства са необходими, за да се коригират тези разлики. И аз ви благодаря. Следващия оратор. Дегак. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, и аз започвам с благодарности към господин Пипер и към неговия екип за качеството на изработения документ. До сега изслушахме много мнения на колеги. Няма да казвам с кого съм съгласен и с кого не съм. Не искам Не искам да навлизам в подробности. По-скоро искам да направя бележка, коментар относно начина, метода на работа. Смятам, че е много удачен неговия избор. Задавате въпроси и отговаряте. Въпросите са сериозни, съзнателни, отразяват съзнанието в такъв смисъл, осъзнанието, което всички имаме за тяхната важност. Важността на 36-те въпроса, които вие формулирате. За това се обръщам към колегите с призив да се присъединят към този ваш начин на работа. Да прочетат 36-те въпроса и да помислят със същото със същото съзнание и чувство за отговорност, какви биха могли да бъдат техните отговори от нашите представени в писмен вид отговори би могло да се извлече нещо полезно, нещо полезно за вашия доклад. Може би ще ви се наложи да прочетете малко повече странички от обикновеното, но ще ви позволи да видите къде протичат идеологическите бариери между депутатите, съставляващи дори една и съща политическа група. Може да намерите обяснение за това къде се корени приликата, откъде идва разликата. Благодаря. Благодаря. Надявам се, е, не всеки от е, комисията ще излезе с такава брилянтна идея, като е, вашата, да отговарят на всички 36 въпроса по-отделно. Може би Марко Спипер да каже няколко думи. Имаме сега проекто становището, имаме след това и слушване, след това имаме дискусии. Преди окончателния вод има доста време и ще имаме възможност да обсъждаме, но Марко сега давам ви думата да отговорите на някои от въпросите. Надявам се да ни ви отнеме твърде много време. Да, благодаря. Това е първия кръг дискусии. С удоволствие си записам това, което отбелязвате. Благодаря ви за изказаната подкрепа към подхода ми на господин Ставракакис искам да кажа, че ясната координация между различните нива на управление ще бъде приоритет. Макрорегионите също ще трябва да бъдат обсъдени. Цел 3 и макрорегионите могат да бъдат специална тема в този доклад. По отношение на планиращия период, това също ще бъде включено в доклада. По отношение на дискусията за добавената стойност, тъй като тя вече приключи. Доколкото аз мога да кажа обаче, когато гледаме комбиниране а, на политиката за изследванията с други а, политики и стратегията на Европа, това за мен е жизнено важно. Научните изследвания а, са важни, а също така са важни и други инструменти, като предприсъединителния, който помага на различните региони и се радвам, че бе направена препратка към това, че демографията трябва да е част от доклада на госпожа Шретер. Мисля, че наистина трябва да се съсредоточим върху бъдещето да не изпуснем последния влак. Наистина трябва прагматично да се подхожда към въпроса и вие всъщност казахте, че е крайно време сега да разгледаме тези въпроси климатичните изменения. Честно казано, не смятам, че Европейския съюз ще бъде потопен под вода скоро. Нека да не се паникьосваме толкова рано. Аз така като християн-демократ имам малко повече вяра в Всевишния, отколкото може би някои други от вас. А, Колегата Ангоракис спомена единия пазар като основа. Да, вътрешния пазар е основа за економически растеж. Това е инструмента на Европейския съюз да се подготви за глобализацията и да посрещне нейните изисквания. И а, гледаме да намалим в тази връзка разликите между отделните региони. Можете да прочетете най-различни проучвания, регионални и така нататък. И връзката на единия пазар с това. Всъщност, ви, нищо няма да може да се постигне без единен пазар, включително и реакция на климатичните промени няма да е възможна. Трябва обаче да се дадат по-добри инструменти на по-бедните райони за достъп до единия пазар. Това е поне моята гледна точка. По въпроса за стратегията до 2020 година, да, наистина трябва да се намерят индикатори, които да ни позволяват сравнение. Виждаме какво е сега статуквото, обаче как ще изглежда то след 5 години? Това е въпроса. Стратегията, която се предлага от комисията, смятам, че е много добър трамплин, за да разрешим доста от нашите проблеми. На господин Дойч искам да благодаря специално. Ако можех аз да отворя тук няколко вратички, разбира се, това е възможно. Нека обаче да, да минаваме всички през тези отворени врати, вместо да даваме някои хора назад. Разбира се, Добре дошли сте да обсъждате всякакви въпроси а, с мен, за да сдъвчем всичко, което трябва. Обаче след 36 въпроса може да се наложи да ги сведа до 12 но а, така или иначе аз искам да подкрепя комисията, исках да структурирам своя а, доклад, а, така че той да е огледален образ на този на комисията. А, исках да посоча моментите, в които подкрепяме категорично комисията и други, по които а, не сме съгласни с тях. А, искам да постигнем в крайна сметка общо становище. Председателя. Благодаря, Маркос Пипер, за а, вашия принос към дебата за бъдеще. Надявам се наистина а, да си прекарате вълнуващо интересно при изготвянето на този доклад. Имаме няколко минути, за които да ви информирам, а, за, а, о, които бяха взети. А, Искам да ви информирам за решенията, които бяха взети по време на среща на координаторите вчера по някои разпределения на доклади за е, освобождаване от данъци АЛДЕ за бюджета 2012 на НП, доклада за солидарността и фонда за солидарност е, за шесте държави членки е, отива при председателя. Председателя също ще вземе становището за Европейската система за е, национални и регионални е, сметки и сметкоплан. Е, ролята на гражданското общество и хуманитарната помощ, енергийната структура и приоритети на ЕНП. Също така решихме координаторите да изпратят до петък предложенията за писмо, което се изготвя и ще трябва да се изпрати от председателя в понеделник на съвета на председателите нашите предложения за политика по стратегията 2020 година за пленарното заседание през март. Също така координаторите взеха решение за идея да има междупарламентарен комитет с националните парламенти през октомври, като темата на срещата ще е прилагане на законодателството в бъдещата политика по сближаване. Също така решихме да продължим срещите с националните министри, които се занимават с регионалната политика. Имахме подобно с българския министр. Искаме да поканим румънския министр и също така се споразумяхме по един подход как да се справяме с устните въпроси. Решихме, че щом политическите групи решат да представят устен въпрос, секретарията ще има задължение да провери кое е постижимо дали да се прави устен въпрос от политическата група или от Комисията по регионална политика и координаторите решиха, че ще подкрепят устните въпроси по отношение на Дунавската стратегия в съвета на председателите. Също така обсъдихме оценката на разпределението във времето за изготвяне на незаконодателни доклади и решихме, че щом стане разпределението времето на докладите по конкретни докладчици. 4 месеца ще е периода, след това няма действие и след това координаторите ще бъдат информирани и ще решат как да се процедура с, процедира с този факт. С това искам да закрия заседанието, освен ако няма други въпроси, които искате да повдигнете по точка други, разни. В такъв случай ще се е, видим през февруари. Е, ще отложим е, доклада за делегацията в Румъния за това изваредно заседание в Страсбург. Благодаря ви.